Uh, Скъпи колеги, мисля, че е време да започнем с заседанието. Няма смисъл да чакаме повече. Надявам се, че останалите колеги ще пристигнат скоро. Ще премина на немски. Колеги... Уважаеми колеги, преди да пристъпим към дневния ред, искам отново да поздравя наши гости – Имаме група посетители, поканени от Юли Уорд, от нейния избирателен район представители на организация, която се занимава най-вече с изкуства, с хубавото наименование Jack Drum Arts. Добре дошли в парламента. Надявам се да ви достави известно удоволствие и да разширите знанията си. Освен това, много се радвам да поздравя сред нас за пореден път господин комисаря Наврачич. Както знаете, днешният обмен на мнение е част от структурирания диалог, който провеждаме редовно с комисията. Уважаеми господин комитар, 2017 година вече приключва, наближава края и ние вече се радваме, че ще имаме известно време за отдих, но преди това трябва да направим равносметка на това какво сме постигнали по програмата. Още повече, че през 2018 година ще се води дебата за следващата многогодишна финансова рамка. Много се радваме, че наскоро комисията призна принципния, принципния принос на културата и образованието. Всички знаете, че миналата седмица излезе съобщение на комисията на тази тема, така че на най-високо равнище получихме признание, защото нашата комисия в миналото не веднъж е настоявала да се подчертае това измерение. През юли даже в комисията беше представено изследване за европейската идентичност, което сега с голямо удоволствие искам да връча на комисаря, както и възложено от нас изследване за модернизацията на висшето образование. Това са теми, които са пряко свързани с наскоро излязлото съобщение на комисията особено с оглед на тенденциите за разединение и национализация, за Европа е важно, за европейското единство е важно да се наблегне на културата и образованието за развитието на истинска европейска идентичност. Според Моето впечатление е, че съобщението на комисията миналата седмица беше една първа и много важна крачка напред. Затова не само в комисията по култура, не само в ресорните дирек, генерални дирекции на комисията, а изобщо в Европа да се погрижи малко повече за въпросите на образованието, защото смятам, че образованието е ключ към бъдещето на на Европа. След въведението на комисаря ще дам възможност на членовете на нашата комисия, надявам се да дойдат, да зададат своите въпроси и предлагам, както обикновено, да ги обединяваме в блокове и да даваме възможност на комисаря да им отговаря анблок. Сега, господин комисар, имате думата. Заповядайте. Thank you very much. Good morning, honorable... Много ви благодаря. Добро утро, уважаеми членове на Европейски парламент. С мен е удоволствие отново да се срещнем с вас, за да обсъдим приоритетите ни в областта на образованието, културата и спорта. Европа се подготвя за вземането на важни решения. Решения, които ще изиграят ключово, ключова роля в подготовката на бъдещето на континента ни. Много е важно да се подготвим по възможно най-разумен начин за предстоящите европейски избори. За мен преди всичко това значи да дадем нужната власт на хората да се възползват пълноценно от възможностите на тяхно разположение, и е много важно да запазим економическото е, сила на Европейския съюз световно равнище. Миналата седмица Европейската комисия взе важна стъпка в тази насока. Приехме документ е, с е, политическа насоченост, определящ амбициозни цели сътрудничество с държавите членки в областта на образованието и културата. Радвам се, че Нашият документ допринесе за дискусите поведени от държавите, които ни ръководители на срещата висока равнище в Гьотеборг. В стратегическият си документ представихме визията си за Европа, една Европа, която дава възможност за процъфтяване на образованието и е, културата, насърчавайки активното гражданско участие и изживяването на европейската идентичност във всичките и характеристики. Искаме гражданите да могат да работят, да учат и да се развиват в Европа без да бъдат ограничавани от вътрешните граници. Подобряването на уменията на нашите граждани допринасят за економическия растеж, създаването на работни места и дават нов тласък в е, изготвянето на общността ни. Имаме нужда на Европа, където европейските граждани да се чувстват а, обвързани, да имат усещането за собственост над културното си наследство. Целите ни са много смели, но са постижими. Първо, визията ни за едно истинско европейско пространство на образованието предвижда пълно признаване на дипломите за висше образование и учебните периоди в друга държава членка. Искаме също така мобилността да се превърне в действителност за всички студенти, например, чрез подкрепа създаването на Европейска студентска карта. Работим също така и за инициативи, които помагат на държавите членки да подкрепят изго придобиването на нужните умения, било то езикови или е, цифрови, или предприемачески, като паралелно с това се развива и образованието през, през, цяло, през целия живот. Европейската комисия признава, че програмата Еразъм Плюс би следвало значително да се разшири, ако искаме да постигнем целите, които току-що е, начертах. Освен това, използвахме комуникацията е, съобщението си, за да подчертаем, че Европейският комисия държи на европейските ценности и европейското и културното наследство с постоянна дейност подкрепа на всички проекти в тази област. Работим създаването на един, на истинска програма подкрепа на културата, която да, която да подкрепи културното многообразие, европейската само, самоличност, като едновременно с това запазва националните, регионални и местни самоличности. Всичко това са прекрасни новини и ни дават нов тласък да развиваме конкретни програми. И благодаря да, държа да благодаря на председателя на вашата комисия, госпожа Петра Камера Верте, за много положителните отзиви на нашето предложение. Благодаря и за тази подкрепа. Радваме се, че Европейският парламент е наш съюзник в Надежда ни да осъществим заложеното в тази програма. На 25 януари 2000 е, до година ще се проведе първият същност всяко равнище посветено на образованието под моя, под моя ръководство. Ще вземем предвид всички особености, постиженията на законодателството, в частност по отношение на уменията. Ще участват близо 400 участници в събитие, включително и министрите, отговарящи за образованието и други важни действащи листа, като преподаватели, учени, учени и представители на гражданското общество. Обеден съм, че това събитие значително ще допринесе за допълнителното укрепване на политическият консенсус, нужен за постигане на амбициозни реформи в областта на образованието. Обеден съм, че ще се присъедините към нас на това важно събитие. А сега няколко по-подробни думи за различните аспекти на политическия ми ресор. Нека да започнем с образованието. Представих две важни съобщения през месец май които изясняват как Европейския съюз може да подкрепи държавите членки в целите им за модернизация на учебните системи. И очаквам с нетърпение да обсъдим тази тема на семинара, организиран от Кристина Липацка и едната седмица. По отношение на училищата, смятаме, че Европейския съюз може да допринесе на училищно равнище, за да може училищата да представят висококачествено приобщаващо образование и че разполагат с нужните човешки ресурси, за да може професиите учители и управляващи учебни заведения да са достатъчно привлекателни за младите хора и да се гарантират качеството с цел постигане на възможно най-добри резултати. Няколко примера за конкретни дейности, които могат да допринесат за подобряване на цифровото обучение. Помагаме на училищата към преминаването към цифровата технология, като най-новият ни инструмент е селфи се използва от 14 държави членки. Селфи дава на училищата възможност да е, установят в реално време каква е, къде се намират в класацията за използване на цифрови инструменти. Ще продължим с програмата и през 2018 година. Целта ни е да преодолеем разминаването между нужните умения и да насърчаваме всички инструменти и принасят цифровизацията на училищата. Тази седмица министрите на образованието приеха препоръки за нивото на повехите на, на дипломите, което също беше сред нашите цели. Според нас този инструмент ще ни даде възможност да съберем важна информация и ще помогне на зрелостниците да се осведомят по-добре за възможностите за висше образование, а също така ще дадем възможност и на университетите по-добре да вържат своето предлагане с търсенето на пазара. През януари едната година Европейската комисия ще излезе с препоръка за насърчаване на европейските ценности в образователната система време, както и набор от умения, които са важни за младите хора, за да успеят в живота. Друга важна тема е насърчаване на общите ни ценности чрез образователната система и е, нуждата нашата образователна система да стане по-приобщаваща. Трябва да се даде ново европейско измерение на преподавателската професия, за да може младите хора по-добре да се опознаят и да познаят връзниците си от другите държави членки на Европа. Ние искаме хармонизиран подход и подход, който да се прилага навсякъде по уеднаквен начин. Трябва да и знаем, че образованието е много важен инструмент, който ни дава възможност да се запознаем с основите на политическата общност, която всички сме част. Общаващото образование за мен е преди всичко политически приоритет. Трябва да гарантираме, че никой не е маргинализиран. Особено внимание трябва да се обърне на хората от неправдани от среди и хората с увреждания. За съжаление обаче сме много далеч от тази цел. Последният доклад за наблюдение преди две седмици показва, че социално-економическата среда продължава да определя учебният успех и успеха на, хора, на младите хора по-късно в живота. Ще ви представя по по-подробно на от този доклад през месец декември. А ученето и образованието не се осъществява само в класната стая. То минава и през всякакви форми на формално и неформално обучение. Затова Европейската комисия предвижда преразглеждане на стратегията ни за младеща. Целта ни е да излезем с нови предложения преди лятото на 2018 година. Новото ни предложение ще се основава на, от, на обратната връзка, получена от млади хора и заинтересовани страни. Преразглеждаме на настоящата стратегия, за да се извадим нужните полуки за бъдеще. Приветствам факта, е, че Европейският парламент проявява интерес към темата и очаквам с, интерес доклада на госпожа Градия Сабава Рубял и е предложение за бъдещето. Целта на политиката ни за младеща е да дадем възможност на младите хора да бъдат по-социално ангажирани, да се развиват като хора и да помагат на останалите. В това отношение Европейският корпус за солидарност е много важна инициатива, която ще, помог... ще ни помогне да постигнем точно това. Откакто започна беше лансиране инициативата, над 40 на хиляди млади хора са записали за участие в корпуса за солидарност, като показва тяхното, тяхното желание да проявят солидарност да помогнат на хората в нужда, от което аз много се гордея. В понеделник министрите на образованието подкрепиха нашето правно основание за създаването на Европейският корпус за солидарност и се надявам и вие да излезете посетен парламента възможно най-скоро, за да започнат и възможно най-скоро на тристранните преговори. Уверявам ви, че Европейската комисия ще направи всичко възможно, за да постигнат парламента и съвета възможно най-бързо политически консенсус, за да приемем правното основание за Европейският корпус за солидарност възможно най-скоро в началото на 2018 година наистина дължим го на младите хора. А сега няколко думи за култура. След по-малко от две седмици ще открия официално Европейската година за културното наследство и ви благодаря за подкрепата. Амбициите ми за тази Европейска година са много големи. Искаме Европейската културно наследство да се превърне в истинска целенасочена политика и да се превърне в част от ежедневието на нашите граждани. Като на първо място трябва да се обърне внимание на следните фактори. Ангажираност, устойчивост, иновации и закрила. Много вече направихме за подготовка на тази европейска година. Започнахме процедура за подаване на заявки за участие на проекти и получихме огромен брой кандидатури. Успяхме да мобилизираме различните заинтересовани страни, работещи за опасност на културното наследство от цяла Европа и им помогнахме да се свършат с националните координатори в рамките на Европейския съюз. Свързахме се и с различните младежки организации, като трябва да отбележа, че тази Европейска година е инициатива, която се развива отдолу нагоре и много от инициативите ще дойдат от малки учреждения на местно равнище. Насърчаваме държавите шенки да работят в тясно сътрудничество, защото ще бъдат организирани редица транснационални проекти, проекти за обмен на опит и много видими европейски инициативи. Много работа ни чака, за да, за да има полезна въздействие от тази година в дългосрочен план, за да имаме нужда от подкрепата на европейските институции. За мен Европейската година културното наследство е един истински европейски проект и според нас се вписва напълно в усилията ни да изградим европейска самоличност и по-добро бъдеще. А сега няколко думи за това, което се случва извън рамките на Европейския съюз. В рамките на стратегията ни за културно сътрудничество работим за подобряване на е, значението на културата в външните отношения на Европейския съюз с страните ни партньори, като целта ни е да се насърчават междуличните контакти с граждани на трети страни. Благодаря на Европейския парламент за това, че подкрепя измерението култура външна политика на Европейския съюз. В момента група на приятели на председателството на държавите членки работи за изготвянето на стратегия, която стъпка по стъпка да изготви новата ни стратегия за културни взаимоотношения. Обедена съм, че до една година ще сме излезли с цялостна стратегия, която ще ни даде възможност да съберем нужните ресурси и да ги увеличим. По отношение на творческите, творческата индустрия, Европейската резолюция за цялостна стратегия за творческите индустрии, прията през 2016 година, настоява за отвояване на бюджета на програмата Творческа Европа. И това е много важно, е, особено като имам предвид бъдещите инструменти за финансиране. Следва да работим заедно, за да гарантираме, че подкрепата за творческият отрасъл действително дава възможност сектора да се развива, особено на сегментите от сектора, които са особено уязвими и в силна степен зависят от обществените средства. Преди да приключа с темата култура, искам да кажа няколко думи за музикалния сектор. Може би повече от всеки друг творчески отрасъл, сектора на музиката беше изправен пред много сериозни предизвикателства, свързани с цифровизацията. Това доведе до ставането на нови бизнес модели, промени начинът на разпространение и на потребление на музикалните продукти. В последния диалог сме с представителите на сектора и сме убедени, че следва да разработим специфичен подход към музиката, основавайки се на основните богатства на сектора, а именно е, творчество и конкурентоспособност. в това отношение насърчавам и работата на вашата комисия, които постоянно полагат усилия за подкрепа на музикалния сектор. Е, комисията подкрепя вашата инициатива Music Moves Europe за цел насърчаване на младите таланти в Европа. Тази повителна дейност, която вие предлагате за нас, ще бъде много важна, за да тестваме нови подходи. Ще се опитаме да приложим възможно най-бързо още от началото на 2018 година. Това, тази повителна дейност ще ни даде възможност да подготвим по-целенасочени методи за финансиране на музикалния отрасъл в новията многолична финансова рамка след 2020 година. Разчитаме на непостаната подкрепа на вашата комисия за тази инициатива. И накрая спор спорта. Спорта обединява хората и това беше подчертано и от Европейската седмица на спорт, като се проведе от 23 до 30 септември. Първото издание на Европейската седмица на спорта беше едва преди 3 години и много се радваме да се убедим колко бързо се разпространила тази идея, и колко бързо държавите членки я възприеха тази година заедно с комисарят Андрю Кайтис и комисарят Фил Хоган използваха тази седмица за, като платформа за лансиране на нова инициатива, а именно е, е, междудисциплинарен подход за насърчаване на по-добро по-здравословен живот и спорт играе много важна роля в това отношение. И защото трябва да приемем организациите, които използват спорта с цел подобряване на социалното приобщаване на неправдани групи. За мен беше гордост да връча първите награди на церемонията с нощи. И накрая няколко думи за кампанията за отбелязване на 30-годишното създаване на програмата Еразъм. Юбилейната година ни даде възможност да покажем колко е важно сътрудничество на европейско равнище в областта на образование образованието, обучението, младеща и спорта чрез програмата Еразъм Плюс. Показахме колко важна роля играе тази програма в справянето с множеството предизвикателства, пред които е изправена Европа. С над 900-те организирани събития и с широкото отразяване в медиите и в пресата в момента достигнахме до много по-голям брой граждани от тези, които към момента са се възползвали от програмата. Церемонията по закриване на година, юбилейната година ще бъде едната седмица и държа да ви благодаря най-искрено за ентусиазма, с който подкрепихте Европейската комисия. Тази година беше и прекрасна възможност да разработим един визия за бъдещето на програмата. И в това отношение държа да подчертая на да Държа да благодаря на господин Милан Звер и на всички докладчици в Сянка, които участвах в изготвянето на доклада за изпълнението на програмата Еразъм, плюс както и на всички от вас, които взеха участие в панелната ни дискусия през месец юни. Благодаря ви също така и за наскоро проведеният дебат в пленарната зала и резолюцията за бъдещето на програмата Еразъм плюс е, през месец септември. Вашият принос е от съществено значение за е, за бъдещето на тази най-голям успех на европейската история. Благодаря ви. Много благодаря за този пространен преглед на огромния ресор, с който се занимавате. Сега, както обикновено, ще дам първо думата на координаторите за по 3 минути, след което комисарят ще им отговори и след това ще се даде думата на останалите членове на комисията. Сабине, заповядай. Първо, господин комисар, благодаря, че отново отделяте време за диалог с нас. Мисля, че съобщението на комисията беше много уместно и сполучливо, защото в него се казва, се подчертава колко е важно образованието и за изграждането на европейска идентичност. Ние в тази комисия отдавна работим по европейската идентичност. Една от най-важните програми е Еразъм Плюс. Ние винаги сме казвали, че програмата е отлична, но недостатъчно финансирана. Затова и ще попитам доколко за средносрочната, в средносрочната финансова рамка се предвижда увеличаване на средствата по Еразъм. Същото се отнася и за програмата Европа за гражданите. Има все повече проекти, които а, заслужават да бъдат финансирани, а не могат да бъдат финансирани. За това искам да попитам, ще поискате ли от съвета увеличаване на бюджета? Друг въпрос. Дигитализацията. Що се отнася до образованието? младото поколение умее да борави с компютри, разбира се, но все пак да подпитам за какво ще се прави по въпроса за цифровата грамотност, компетентността да се борави с медии. Мисля, че трябва да се очертаят някакви посоки и да помислим за подкрепа там, където смятаме, че е особено нужно. Друг важен въпрос за насърчаването на творческите индустрии, креативните индустрии. Мисли ли се за финансиране не само на културна програма или медийна програма, а и по структурните фондове? т.е. по структурните фондове може ли да се финансира изкуство или е, художествената индустрия. Аз за моя из, из, е, избирателен район знам, че хора на изкуството нямат достъп, достъп до инвестиционната банка и не могат да получават съответните кредити. Има ли вече, мисли ли се вече с другите е, комисари да се създаде нещо като мастер план за по-добро финансиране на творческите индустрии? Благодаря. Силвия Коста, 3 минути. Благодаря, господин комисар. Благодаря на комисията за съобщението, благодаря за провеждането на среща на върха по социалните въпроси. Щеше да бъде странно, ако съветът и комисията не бяха осъзнали колко, е колко са важни културата и образованието за социалния стълб в Европа много се зарадвахме, защото това беше инициатива и на нашата комисия. Много се зарадвахме на бързата редакция на Генерална дирекция култура в комисията. Но нещата са красноречиви. Наистина ни е необходимо уверение, че комисията по принцип ще промени подхода си. Може до сега се е отдавало по-малко значение на културата, а културата и образованието представляват приоритети, които заслужават този нов подход, за какъвто настояваме от години. Сега въпросът ми е свързан с възпитанието и образованието след, ако искаме наистина да изградим сектора на образованието в Европа, трябва да помислим и за мобилността, за картата за мобилност на учащи се в висши учебни заведения, паспорта за компетентността и така нататък. Имаме да наваксваме страшно много. Прочетох в съобщението, че става въпрос за повече сътрудничество с Генерална дирекция Конект. Например, в областта на цифровата култура. Моля ви обяснете за какво конкретно става въпрос. Мисля, че трябва да се възползваме от шансовете, които се предлагат на учащи се и на млади хора, които работят. може би ще им предложите платформа. Вие като комисар можете да направите нещо конкретно. По-нататък Еразъм. Ние в парламента винаги сме казвали, че а, средствата за Еразъм трябва да се увеличат десетократно. В речта на Юнкер се казва, че 30% от младежите трябва да могат да се възползват от Еразъм но че се предвижда и съфинансиране. Как това ще се превърне в е, реално, след като за сега само 4% от младите хора имат достъп до еразъм? Друг проблем е, образование, доброволчески труд. Ние сме много заинтересовани, разбира се, но сме и притеснени за заетостта на младите хора. Вие казахте, че съветът бързо ще се споразумее, но ние продължаваме да се притесняваме, защото на миналото заседание на съвета не беше прието да се увеличаване на финансирането за Еразъм. Това за нас не е приемливо. По-нататък, творческа Европа твърде малко са средствата, много голяма разпокъсаност, не е ясно кой какви правомощия има. Благодаря следващия урад. Искам да говоря за културното наследство и създаването може би на, на някакви връзки между различните стълбове. Знаете, че европейската наука винаги е била така е паневропейска, винаги е имало добре връз, добри връзки между научните кръгове. Но а, смятат, не смятате ли, че европейските граждани трябва по някакъв начин да бъдат асоциирани, за да могат да се възползват от общото научно-културно наследство на Европа? Благодаря. Господин комисар, много ви благодаря за поднесената информация. Мисля, че е, положението ви е много сложно, защото целите ви до известна степен си противоречат. В Древна Гърция хората са учили не само риторика, а и диалектика. Като, както и музика. Много хубаво, че споменахте музиката, но нямам време да анализирам какви задачи ни чакат в този сектор. Връщам се на диалектиката. Диалектика означава и диалог. Нямам време да а, анализирам всичко, което вие казахте, но позволете ми няколко въпроса. Първи въпрос. Прочетох текста на съобщението. Вашият анализ също е много добър. Вие говорите за приноса на образованието и за европейската идентичност. И ето точно с това е свързан моят въпрос. Що е то европейска идентичност, господин комисар? Това, което е записано в договорите ли? Или дилемите, които в момента имаме във връзка с ценности? а, дейностите? Конкуренция или солидарност? Демокрация или еднопосочен път? Е, е, човешки права или бюджетна дисциплина? Моля, отговорете, защото текстовете са доста общи и неконкретни, но става въпрос за съвсем конкретни въпроси. Υπάρχουν, е, αν το συγκράτησα καλά, διατάγματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της παιδείας της έρευνας. Μπορείτε να μου πείτε има проблеми, разбира се, които... Вие казахте, че има проблеми, които те първа следва да се решават в образованието. Кое пречи на образованието? Кажете, според мен му пречи само недостатъчното финансиране и политиката на економии, включително и по отношение на образователните програми. Ето защо нямаме достатъчно добри учители. И е, не говоря конкретно за Гърция, това е проблем не само в Гърция. Проблем е и във Франция, доколкото ми е известно. И те имат проблем с персонала в училищата. Имат, не могат да назначават достатъчно учители поради економиите. Мисля, че либералната политика води до недостатъчно финансиране на образованието. Друг въпрос. Във връзка с образованието говорихте за общи ценности. Също така говорихте и за оценка на квалификациите. Какво ще оценяваме? Това, което децата учат ли или социалните им умения, или освояването на ценностите. Тоест само техническите изисквания на пазара ли ще отчитаме или останалото? Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Билт. Okay. Е? Pardon. Oui, euh, moi sur, euh, sur le numérique, Що се отнася до цифровизацията, струва ми се, че трябва да се върнем към класическите методи. В Франция се опитахме да премахнеме класическия начин на преподаване, е, смятане, писане и така нататък, но се върнахме към класическите. А сега виждаме, че младите използват много СМС и това, но не знаят е, правописа. А сега младите раз, разполагат в къщи практически с всички съоръжения, а пък в училище трябва да се учи класически. Това могат да им преподават преподавателите, а другото могат да го научат от интернет. Колкото до картата, картата за мобилността на младите. Обяснете ми какво аз не разбирам за какво е, за да ходят в други университети или какво. А, колкото до класира, класифицирането на университетите, в Франция ни се опитахме да създадеме контакти между висшите училища за да могат да си работят е, заедно, но се оказа, че има някакво съперничество между тях и до сега това не можа да стане. Благодаря. Преди да дам думата на комисаря, ще ми позволите и аз да добавя един въпрос. Надявах се колегите да го поставят четейки съобщението на комисията и преди всичко приложенията към него, човек се пита какво ще е бъдещето на програмата Творческа Европа нещата звучат като че ли ще има нова европейска програма за насърчаване на културата и творческата индустрия и друга програма за медиите. Правилно ли разбираме, че комисията смята тези две програмата за творческа Европа да се раздели отново на две, на така да се каже, на аудиовизуална програма и на културна програма. Говорите за увеличаване на средствата в областта на програмата Еразъм но не говорите нищо за евентуално увеличаване на средствата по програмата Творческа Европа, може би защото тя ще се разпадне на две програми. Ще ви бъда благодарна да ни обясните какво смята да прави комисията. Господин Наврачич, имате думата. Опитайте се за 5 минути да отговорите на всичките тези въпроси. Знам, че ще е трудно. I will be very disciplined. Ще се опитам наистина да бъда много кратък и да се впиша в времето. Знаете, че в момента работиме по първата версия на МФ многогодишната финансова рамка и в момента просто се опитваме да наместиме нещата. Сега, като цяло има консенсус за допълнителни средства за Erasmus Plus и това бе ясно а, препотвърдено по време на, съм, на срещата на високо равнище за социалните въпроса. Аз разбира се се боря да имаме повече средства за Erasmus+. Искаме да разшириме обхвата на Erasmus+, да включиме и други социални групи в програмата хора с по-малко финансови възможности някак си искаме да стигнем до тези слоеве на населението, които нямат средства към бедните прослойки, ако мога така да кажа. Защото това е един отличен инструмент за социална интеграция, така че искаме да се възползваме от Erasmus Plus за помагане на млади хора, които са в неравностойно положение. Бихме искали да включим отново компонента Comenius Знаете, че имаме и много добри програми за обучение, но искаме просто да, да включиме и програмите за мобилност в средното образование. Проблемите свързани с фалшивите новини и цифровата субкултура – обсъждаме е, начина за подпомагане на държавите членки, на институциите, как е, да развият е, критическо мислене. Аз мисля, че критичното мислене, критическото мислене е най-добрия способ за борба с фалшивите новини как да използваме формалното и неформалното обучение. Организираме семинари, работни групи за разпространение на най-добрите практики между държавите членки за начина по който да се води борба с фалшивите новини. Сега, творческите индустрии, да, това е много важен а, проблем, а, който е тясно свързан с реформата в областта на авторските права. А, а, трябва, целта е да се създадат достатъчно условия за тези творчески индустрии да могат да се самозахранват. В съобщението има и списък на условията, които са необходими за творческите индустрии, и за всичките, и за всичките програми, всичките дейности. А в момента създаваме или мислиме за създаване на една цялостна рамка, която да подкрепя и да бъде като цокъл за творческите индустрии. Трябва да да съчетаваме понякога абсолютно антагонистични гледни точки. за да, за да може наистина тази рамка да бъде достатъчно обширна и солидна, за да може да, да подкрепя развитието на творческите общности и на целите индустрии. Сега, като цяло в съвета има така единодушие Надяваме се, че в чрез трилозите ще постигнем положително развитие. Готови сме да направим необходимите компромиси, да ви помогнем и вие да постигнете компромиси посредством трилозите, тристранните разговори. Следващата година ще бъде годината на културното наследство, така че смятам, че сега е момента да обсъдиме тези проблеми. Аз мисля, че ще трябва да се съсредоточиме върху местното културно наследство. Ние не се познаваме достатъчно едни и други като, като че, например, испанците не познават културното наследство на българите, да речеме. Има много е, неща, които е, просто пропускаме, защото не, не, не, не, не познаваме точно е, културното наследство на местно равнище и е крайно време да го откриеме, да го преоткриеме и да ги да, да дадеме видимост на това културно наследство в интерес на всички и на другите общности. До година наистина смятам да наистина да а, наблегнеме на местните общности, на местния аспект на културното наследство. Колкото до европейската идентичност, да, нашия текст е доста общо, защото това е всъщност една рамка. А, идентичността има няколко слоя, мога да, ако мога така да, да кажа. Има местно, регионално, а, национално равнище. Не мога да, не мога да ви дам точна дефиниция на европейската идентичност, но струва ми се, че а, крайна сметка явленията на живота не могат да бъдат дефинирани точно. Не можем да, да, да кажем какво точно е европейската идентичност, но ние го чувстваме нещо, е, съвместна солидарност. Е, е, като гледаме, примерно, е, паметници в Гърция, е, някак си се чувстваме при, при, съпричастни. Аристотел не е само грък, той е, европ, той е за всички нас, за европейците има герои, има материално, нематериално богатство. Гръцкото нас... културно наследство не е само гръцко културно наследство, то си е европейско културно наследство. Според мен това са компонентите на европейската идентичност. Е, те са, които ни правят европейци, но също и мисля, че в крайна сметка цокъла на европейската идентичност е цялата ни история. да, за развиването на образованието, да, бюджетната дисциплина. Наистина, за съжаление, Европа закъснява страните от Азия, Тихоокеанския регион, американски те власти инвестират много повече от нас в в образованието и го правят по интелигентен начин. Е, не става дума за много средства. Е, Въпросът не е в многото средства, в интелигентните инвестиции. И на следващата среща на високо равнище това, това ще бъде основната а, е, тема. повече инвестиции и по-интелигентни инвестиции в образованието. Колкото до базисните умения, не, тук не става дума само за а, е, технически умения. Те са много важни, разбира се. Но имаме много проблеми с а, е, основни социални умения, които, които липсват. Всеки 15 европеец има проблеми на грамотност. А, е, така че е, най, най, най-основните е, умения трябва да бъдат е, придобити в училище, класическите умения, а цифровите, е, дигиталните ще дойдат по-късно. Е, обществото се променя и, и за това училището е трябва да приобщава децата към обществото, е, да ги учи как да обсъждат, да дискутират, е, как да се постигат е, как да се постигна консенсус, как да се разрешават спорове, конфликтни ситуации. По принцип това са умения, които се придобъх едно време в семейството. И за съжаление, като че ли не се придобиват в момента и в училище. Работим също така а, постигане, за правиме всичко възможно, значи Еразмус без пейперлес Еразмус, студентската карта и мобилността целта е европейците да могат да учат в други университети, да има възможност за обмен на, дат, на данни, да получават услуги без някакви допълнителни усилия, т.е. да има възможност с такава цифрова карта да се получават тези нещата. с помощта на електронна карта, която да бъде разпространена в различните европейски университетства. Това е като, като цяло стратегия, която има за цел да постигне 6 цели повече по-демократичен достъп до културата, второ да да се насърчава и да се дава видимост на културното наследство, да има конвергенция за начина по който да се а, постигат умения и, в то, и също така международно сътрудничество, което да дава възможност за развиване на всичките тези умения, както и е, развитие на творческа Европа. Надявам се, че ще можете в, следва, с следващия комисар да съберете отново тези два части. Знаете, че заради моите, моята личност бяха разделени тези два компонента. Благодаря. Аз изтълкувах текста на комисията в смисъл, че двете части на програмата отново ще бъдат разделени, но след като казвате, добре това бяха най-дългите 5 минути в живота ми, между другото, но пък въпросите бяха важни и наистина се нуждаеха от достатъчно изчерпателни отговори. Сега в списъка на питащите са се записали следните хора. Е, Вента, Ников и В такъв случай приключваме списъка. Това е вторият кръг от въпроси. Моля всички да сведат изказванията си до една минута, за да остане време комисарят да отговори. Започваме с господин Стоевски. Искам да попитам за Брексита. Знам, че преговорите за Брексит протичат изключително бавно, но те са от изключително значение за бъдещето на Еразъм Плюс. Добре знаем, че английското възпитание е много популярно в Европа много от студентите, т.е. Три, три пъти повече са студентите, които се ползват от средства по Еразъм в Великобритания, отколкото тези в, е, на английските в Европа. Е, как смятате да постигнете приемственост, включително си приемственост на е, вноските? Вторият ми въпрос е свързан с авторското право. Знаете, че авторските права имаме много договори с Великобритания за страховки на произведения на изкуството и така нататък. Каква сигурност ще имаме в края на преговорите за, за, за Брексит? Благодаря. Благодаря, Джули Уот. Много ви благодаря. Съжалявам, държа да отбележа, че шесте ключови политики, които предложи комисария, не предвиждат никакви програми за насърчаване на културната дейност на местно равнище. Банковите банкови кредитиране не е варианта за хора, които се опитват да експериментират с нови форми на изкуство и съответно поемат доста голям риск. Държа да отбележа, че преди просящата Европейска година на културното наследство е много важно да обърне внимание на не толкова славното си минало и по-скоро на трудното наследство. Особено в а, а, съвременната епоха, а именно когато общ, различните общности са поставени под натиск и са жертва на ксенофобия и расизъм. Трябва да покажем, че европейската култура в някакъв всъщност не трябва да, да се подаваме на изкушението да кажем, че е, европейските основи са е, свързани с юдейско-християнските традиции, по този начин отричаме мисиоманските корени на европейската цивилизация и затова ви моля да се познаете с е, асоциацията 1001 изобретения, които работят прекрасно в тази насока. А няколко думи за Брексит. молите хора са бесни от Брексита. Много от тях са тук в момента, искат да продължат сътрудничеството си с връзниците си от Европа. Госпожо Шойдрова, благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, господин комисар, за стъпителното изложение. Имам едно сведение за вас за Европейският корпус за солидарност. Докладчика ни не е тук в момента, но мога да ви кажа, че правим всичко възможно да приемем доклада си възможно най-бързо. Бяха внесени близо 200 изменения. И ми се струва, че има две основни искания от наша страна. Първата е нови и свежи средства за програмата, както стана ясно. Това е едното. А второто, не искаме да загубим това, което вече е постигнато в рамките на Европейската доброволческа служба. Искаме да подчертаем, че доброволчеството е важна ценност и това трябва да бъде основната цел на новата програма. Искаме да променим и заглавието. Надяваме се да имаме добро сътрудничество и да изготвим един добър доклад за преговори с съвета и комисията. Благодаря ви. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Komisarzu, trzy krótkie pytania. Господин Вента, три кратки въпроса, господин комисар. Вчера бяха връчени награди. Благодаря ви за тази инициатива, но нека да попитам как възнамерява Европейската комисия да подкрепи процеса на приобщаване на хора с а, увреждания чрез спорт. Какво може да направи Европейската а, комисия за влизането в сила на така нареченото споразумение матчмиксинг. миксинг? И трети въпрос. Е, миналата година говорихте за доброто управление. Какво се случи? Господин Неков. А, господин комисар, искам да благодаря за вашето присъствие днес тук. Моят въпрос е свързан с валидирането на уменията, които са от а, а, участието в доброволчески дейности. В рамките на корпуса ще се признаят и валидират умения, съгласно отделните системи, т.е. говорим за неформалното валидиране на умения, обаче има препоръка на съвета, че държавите членки трябва да са готови до 2018 година. В тази връзка до този момент в рамките на Европейската служба за доброволчество се издаваше ЮТПАС. Моят въпрос е защо не го използваме в рамките на Европейския доброволчески корпус, а трябва да търсим нова инициатива. И в тази връзка смятам, че критериите, които, по които се оценява а, самата инициатива, в предложението на комисията има само количествени критерии за оценка на успеха на инициативата за сметка на качествените критерии. Благодаря. Vielen herzlichen Dank. Herr Samitimis, bitte комисарио, Господин Самит, благодаря ви, господин комисар, благодаря ви за присъствието днес тук. Безспорно, културното наследство е неизменна част от ежедневието ни. и Малта ще бъде и европейска Валета, извинете, ще бъде европейската столица на културата през 2018 година, което ще бъде Европейската култура на културното наследство. Въпросът ми е следният. Много се радвам, че споменахте нуждата от а, раз, развиване на критична мисъл и за това, че цифровите умения, цифровата грамотност са важен способ за справяне с фалшивите новини. Смятате ли, че имаме нужда от нови цифрови умения, които да се прилагат в новата цифрова епоха? Следващият ми е въпрос как точно се подготвя Европейската комисия за огромния напредък, който се очаква в областта на изкуствения интелект? Трябва да настояваме и на преподаването на ценностите, свързани с демокрацията, човешките права, и самоличността ни. Трябва да ги включим в образователната система, когато не има обръщаме достатъчно внимание, образованието ни из... пренебрегва голяма част от важните си цели. Благодаря ви. Herzlichen Dank. Äh, Frau Libatschka, bitte. Благодаря, госпожа Лебачка. Бързо dziękuję. пани komisarzu. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за и за сегашното съобщение, и за предишните. Те са важни, защото темата за образованието заема все по-широко място. Радвам се, че казахте, че е необходимо да се увеличи броят на лица в маргинално положение, които да участват в нашите програми. Но не всеки може да си позволи да. Не всеки може да получи достъп до кредит. Освен това, кой поема разноските за пребиваването в страната домакин? А трябва да увеличим броят на учителите, които участват в Еразъм. Иначе няма да постигнем натредък. И на трето място необходимо е да увеличим броя на хората, които участват в неформални форми на обучение в рамките на ученето през целия живот. На следващо място създаване на европейско академично пространство. От, това е процесът от Болония. Благодаря, госпожа Бошко. Много ви благодаря. Радвам се, че са предвидени конкретни мерки за взаимно признаване на университетската и професионална квалификация. Смятам, че това е важна стъпка напред. Бих искал също така да обърна, Бих искал също така да обърна внимание на факта, че Европейската комисия е предвидила като цяло с образованието до 2025 година учениците да говорят два чужди езика, освен родния си език, което е много важно за младсинствата. Това е много важно условие за добро съвместно съжителство, именно да познаваме езика на съседите си. Имам въпрос свързан с участието на страните оптичното партньорство в тези програми. Как точно ще се осъществи сътрудничеството с страните оптичното партньорство? Благодаря ви. Изчаках превода да приключи. Колегата Зверх. За беседа. Хвала комисарю да се Благодаря ви. Уважаеми господин комисар, благодаря ви за присъствието на днешното ни заседание. Благодаря ви и за встъпителните думи. Безспорно отговаряте за най-хубавият ресор в Европейската комисия. Не искам отново да засягам въпроса за Еразъм Плюс, но изготвих един доклад, свързан с дистанционното обучение в чужбина и разбирам, че Европейската комисия разработва някаква цифрова платформа, някакъв софтуер, който пък от своя страна да може да, да се предостави на образователните институции. И смятам, че това е много важно, защото а, свободно достъпните онлайн образователни ресурси стават все по-важни. И, и смятам, че за в бъдеще тези цифрови ресурси ще станат даже по-важни от класическите традиционни образователни ресурси. Затова смятам, че е важно Европейската комисия да поеме инициативата за изготвянето на една такава цифрова платформа, която да се предоставя на крайните потребители безплатно. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин комисар, сега отново имате думата, за да отговорите на многобройните въпроси. Заповядайте. Thank you very much. I, uh, I have no final... Не мога да кажа нищо по Брексита. А, преговорите продължават, нещата се променят, така че не знаеме какво ще се постигне на, по процеса на преговорите. Но като цяло до края на преговорите Обединеното кралство се радва на всички права в рамките на договорите. Така че това въжи и за Erasmus Plus и за всичко друго. До, до момента, в който Обединеното кралство напусне е, Европейския съюз. Така че ще видим как ще приключат самите преговори. Що се отнася до авторското право? Да, въпросът е абсолютно правилен и законен. Все още обаче не, не, не е прият доклада, доколкото знам, има над хиляда изменения, които в момента се обсъждат тук. Не, не знам дали а, реформата на авторските права ще бъде приключена до края на мандата на този парламент, защото става дума за един много сложен и трудоемък процес. Но при всички случаи в един момент и постепенно ще се постигне правна сигурност. Ще има включени нали, санкции, въобще някакси процесите ще се е, оформят и ще, ще станат солидни. Сега с творческа Европа правиме всичко, което можем. Но Европа е голяма. и не можем да финансираме всички творчески дейности по места. Мисля, че това все пак е в прерогативите на местните органи на властта. Сега, Европейският съюз може да дава известни средства, но така в Е, те могат да бъдат рамка или допълнение, финансово допълнение. Сега това, което нали, това, което можем ние да направим е да осигуриме възможност за трансгранично сътрудничество, творците да бъдат по-мобилни, да могат да пътуват в чужбина, да почерпват опита. Но но за малките проекти някакси Европа е прекалено обширна, прекалено голяма. Да, ние е, осигуряваме финансови средства за известни форми на сътрудничество. Но като цяло е, творческите дейности по места трябва да се финансират от местните органи на властта и от е, държавата. Не бих искал. да мислиме, че европейското културно наследство е нещо само по себе си и че то а, не е било повлияно от други култури. Напротив. Нека не забравяме, че мюсюлманската а, общност е не само много голяма, която е повлияла в европейската култура, но това е общност, която е в Европа от много давна, над 500 години. Ето, вижте в Босна, на Балканите, така че имаме наистина взаимовръзки между различните култури, взаимовлияние и влияние на други култури върху европейската култура. Но наистина бих искал местните как да ви кажа, местната, местното културно наследство да бъде изтъкнато и това да става по места и там да се обсъжда различните компоненти на културното наследство, материалното и нематериалното. Вие казахте, че вашите избиратели са бесни от Брексита. Ами, в крайна сметка, това е решение на Обединеното кралство. И ние сме <laughs> бесни, ама какво да ви кажа? Да, да, аз разбирам, че не само младите хора. И, и, не, и, и не много и не много млади хора са и по-възрастни хора са доста бесни от решението на а, народа на Великобритания, но какво да направим? как да помогнем за участието на хората с увреждания в спортни е, мероприятия. Е, в рамките на Erasmus Plus имаме извест няколко проекта, които имат е, за цел социалното включване на хората с увреждания и наградите, които даваме. Аз с нощи връчих три награди включително една за интегриране на, на хора с увреждания в спортния живот. В момента и съвета работи по въпроса. Имаме 45 организации, които са се подписали под декларацията, заявяваща е, поемане на ангажимент за правилно управление на спортните събития. Знаете, че корпуса за солидарност ще има свой бюдж, и е много важно да, да има повече средства, повече по-добра правна база ще бъде много добра за този доброволчески а, корпус, колкото да интелигентното инвестира. Да, наистина това е много важно подготвяме съобщение относно ценностите в образованието. Ако искаме нашето общество да бъде по-единно, ако искаме нашите общности да се а, е, развиват, а, хармонично, това може да стане само на основата на ценности. А, новациите трябва да върват крак, в крак и ръка за ръка по-скоро да, с, с развитието на технологиите, но понякога образованието а, е малко а, не не така че аз ще призовавам за повече гъвкавост в образованието, за да могат младите хора да се приспособяват по-лесно към постиженията на технологията. Сега, бих, както казах, искаме да увеличаваме средствата за Erasmus Plus, за да могат да бъдат включени повече хора от а, прослойки в по-неравностойно положение. Да, през май ще се състои среща на министрите в Париж на тази тема. За съжаление, целта, да, частта, която е свързана с образованието, обхваща само държавите членки за момента, но ще има така мислене да се разшири обхват. Много ви благодаря, господин комисар, че така търпеливо и пространно отговорихте на всички въпроси. Мисля, че обменът беше много полезен, а и много от темите, по които днес започнахме дискусия, ще ни върнат вълнуват през цялото време до края на мандата ни. Те първа ще ги обсъждаме. Говоря за Еразъм Плюс, за програмата Творческа Европа, за финансовото им подплатяване и още веднъж отправям настоятелната ни молба, която и друг път сме отправяли, именно моля ви, представяйте ни е, предложенията за бъдещето на програмите, колкото може по-своевременно, за да можем още в, в този мандат ние като парламент, така да се каже, да започнем да наливаме основите за да е, не караме парламента, който ще стане наш приемник, да върши подготвителна работа. Знам, че това не е лесно. Комисарят Етингер се е разбрал с парламента, че е, конкретните числа ще бъдат представени чак през май. Но въпреки това, миналия път също преговаряхме почти до края без числа защото все пак става дума за структурата на програмите, особено що се отнася до творческа Европа, дали ще я обединим или ще я разделим на две, за Еразъм, как ще приоризираме отделните сектори, какви, какви ще бъдат процентите, какви ще бъдат конкретните цели. Мисля, че това са неща, които могат да се обсъждат и без конкретни числа. Така че ви молим от сърце, предавайте ни програмите си колкото можете по-рано, макар че е, не разполагате с е, числата по МФР, за да можем и ние да си свършим работата е, както трябва и да не оставяме на бъдещия парламент в наследство нещо, което по което трябва да започнат от самото начало. Благодаря ви, че днес ни отделихте толкова време. Оставаме в контакт в рамките на конструктивен и критичен диалог, както се казва. Така че всичко хубаво. Довиждане. Thank you. See you in Milan. In Milan and next week on the uh, conference.

we wait a few minutes for some members uh, who will come back, but we... Ще изчакаме няколко минути. А, и като че ли ни е нужна една маничка а, почивка до... можем да отидем до туалетна и друго. И така, мисля, че все пак е време да започваме, защото времето не чака. Добре дошли всички на втората част на днешното ни заседание. Надявам се, че членовете на комисията, които излязоха от залата, ще се върнат всеки момент, защото много от тях му увериха, че ще се върнат. Както знаете, председателят Таяни с подкрепата на председателския съвет предложи тази седмица да бъде, така да се каже, африканска седмица в парламента за да се подчертае ролята на Европейския парламент в навечерието на среща на върха Африка ЕС в Абиджан на 29 и 30 ноември. Всички комисии бяха приканени да участват в Африканската седмица, като посветят в, в дневния си ред специална точка на Африка. Затова в нашата комисия днес е предвиден разговор за сътрудничеството между Европейския съюз и Африка в областта на културата, образованието и политическото участие на младите хора. Днес тук имаме гости от ЮНЕСКО, от комисията, от Европейския младежки форум и от Африка. Така че преди да дам думата искам да поздравя сред нас специалните ни гости. Първо делегация на Панафриканския парламент, който, която ни гостува тази седмица, както и делегация на Националното събрание на Нигерия. Радвам се, че днес сте сред нас и много се радвам, че тези дебати ще подпомогнат и вашата бъдеща работа. Започваме с презентация на Европейската комисия. Госпожа Морел е ръководител на звено за международно сътрудничество и ще ни даде поглед върху някои нови моменти на сътрудничеството между Европейския съюз и Африка в областта на образованието. Госпожа Морел, имате думата за 10 минути, след което ще дадем думата и на останалите участници. Госпожо Морел, имате думата. Много ви благодаря за тази възможност да ви представим дейностите на Европейската комисия в областта на образованието, младеща и културата в рамките на сътрудничеството с Африка. Това сътрудничество не е ново. Работим заедно с Африка от няколко десетилетия насам. В ще бъда внимание на ролята, която играе Африка в рамките на програмата Erasm+. И ще се спра по-конкретно на дейностите на Европейската комисия в областта на началното и гимназиално образование в Африка. Но най-напред нека да си припомним какви са основните приоритети на Европейския съюз в рамките на партньорството с Африка. Както казахте, всички области, в които действаме, са напълно и тясно взаимосвързани искаме да участваме на първо място в доброто управление в Африка и върховенството на закона, работим за предотвратяване на конфликти, и е, разглеждане на избягване на кризи при тяхното избъхване, управление на миграцията и мобилността, като за целта, разбира се, имаме нужда от е, много високообразовани хора. Това са основните цели на Европейския съюз в рамките на партньорството с Африка и те са действително тясно взаимосвързани. Европейския съюз е най-големият донор на финансови средства за образование в Африка. Подкрепата се осъществява най-вече под формата на отпускане на бюджет, средства от бюджета за много европейски, африкански държави. В момента 29 африкански държави са определили образованието за основния си приоритет при освояването на средствата, отпускани от Европейския съюз. Европейския съюз от своя страна е инвестирал или смята да инвестира почти 1,34 милиарда евро за текущият програмен период в подкрепа на началното и средно образование, в частност сред най-уязвимите, младите хора с увреждания. Достъпът до образование е много важен за момичетата, за най-бедните, за представителите на етнически младсинства в момента по-голяма част от моите африканци не завършват средно образование, а когато го успеят да го завършат, обикновено не постигат очакваното равнище на познания и умения. Освен това, за да в допълнение към бю... средството пускане от бюджета, Европейския съюз допринася и за редица важни инициативи в това отношение, включително Световната инициатива за образование и Световната банка. Има и едно специфично партньорство за бежанците и вътрешно разселените лица в Африка. А, сега бих искал да обърна малко повече внимание на програмата Erasm+ от началото на текущият програмен период Африка е много важен партньор в рамките на програмата Erasmus Plus. И искам да кажа няколко думи с това, като правим в областта на висшето образование и сътрудничеството ни с, Африка в рамките на Erasmus има различни начини за сътрудничество с африканските университети. За нас е важно те да са част от а, световните мрежи на академичните среди и световните мрежи на изследователската дейност. Смятам, че те не трябва да бъдат изолирани от тези мрежи и в това отношение Erasmus Плюс е много важен инструмент за привличане на африканските университети във всички тези мрежи. Има много голям интерес не само в Африка, но и тук в Европейския съюз за съвместна работа с африкански университети. Към момента целта ни не е вече да подобрим качеството на образованието и привлекателността на африканските университети, като е, раз... работим по-качествени образователни програми, програми, които в по-голяма степен отговарят на потребностите на пазара на труда и потребностите на обществото като цяло традиционната мобилност в рамките на Еразъм, както познаваме в Европа, беше отворена към дълга част от света през 2014 година и от 2015 година насам финансирахме близо 10 000 отделни индивидуални мобилности, предоставихме е, стипендии за африкански студенти и африкански преподаватели, които дойдоха тук в Европа, но изпращаме и преподаватели, професори и докторанти от Европа в Африка. Казах, че говорим към за 10 000. Надяваме се броят им да се удвои до края на програмния период. Освен Еразъм Плюс, който се съсредоточава върху мобилността между Африка и Европа, има и вътрешно африканска програма за мобилност, която така и се казва, тази програма се съотношава върху схемите за мобилност на самият континент. Африканците е, твърдят, че е много важно да разработват е, мрежи сътрудничество с Европа, разбира се, но е важно да подобрят сътрудничеството и помежду си. И благодарение на е, вътрешноафриканската е, програма за мобилност успяхме да мобилизираме, да организираме мобилността на над 8000 студента и е, също така на е, немалък брой преподаватели. Предоставяме и много а, престижните стипендии по Erasmus Mundus за много високи постижения. И също така даваме възможност на качеството на университетите да подобрят сътрудничеството си и партньорството си с европейските си партньори. Освен това има и част посветена на младите хора в рамките на Erasmus+. Благодарение на нея младите хора имат възможност да участват в проекти за изграждане на капацитет и други проекти за мобилност, като става въпрос не само за млади хора, но и за младежки организации. Работим също така и по един проект, целящ да хармонизира различните ползвателни системи в Африка и също така да ги доближи до европейските системи. Целта е да се разработи една съвместна система за академични кредити, която да с Африка, която да даде възможност за по-добро признаване на квалификацията в Европа и също така ще улесни мобилността. Към момента сме изправени пред проблема с липса на възможност за сравняване на квалификациите и това е част от работата ни в този проект за хармонизация. Работим също така и за хармонизиране на системата за застраховане и акредитация, за да може да се подобри равнището на доверие в образователните системи на останалите държави членки в Африка. Държави в Африка, извинете. А сега няколко думи за дейността Мари Кюри, която, както знаете, е програмата за мобилност за учени и следователи. Към момента Африка не участва много активно в тази програма. От началото на програмата, на програмния просто сме финансирали само 500 африкански изследователи, но знаем, че има много голям интерес от страна на европейските следователски центрове за засилване на сътрудничеството и повече мобилност на учените на всички етапи от кариерата им, повече мобилност в Африка. В рамките на съвместното съобщение за подобреното партньорство с Африка бяха предложени три водещи проекта, които ще бъдат обсъдени на срещане на върха с Африка едната седмица. Първата е посветена на тенечен проект е, овластяване на младите хора. Това е всъщност разширяване на младежката инициатива в рамките на Еразъм Плюс, като целта е да достигнем до младежките организации на място в е, Африка, да подобрим участието им в е, проекти за младежка мобилност и да подобрим управлението на тези организации. Втората водеща дейност е пилотният проект в областта на професионалното обучение и образованието през целият живот. Към момента се съсредоточили само върху висшето образование. Искаме да разширим обхвата, да включим и професионалното обучение, като включим включително и асоциации на завършилите висше образование в Африка. за да продължат връзките на младите африкански учени, след като се върнат в Африка с европейските им съученици. Има редица от мероприятия, организирани в подготовка на срещата на върха. Едната от тях е среща с завършили университети в Европа и това е много важно, особено по отношение на опитите за хармонизация на висшето образование в Африка, което ще подобри мобилността не само към Европа, но и в рамките на Африка ще им да подобри възможностите им за мобилност и в рамките на професионалната им дейност можем всъщност да споделим опит с това, което сме постигнали тук в Европа по мобилността на учените. Е, колегата, имаше колега от е, генералната дирекция Девко, който искаше да каже няколко думи, но не го виждам тук, така че ще кажа от негово име няколко думи за културните и творчески дейно, е, по индустрии в Африка. Творческите индустрии могат много значително да повлияят на създаването на работни места, т.е. могат да създадат много работни места в Африка. в рамките на културната индустрия жените обикновено играят много важна роля. Не само жените, но и младите хора. И тук вижте списък на различни инициативи, които в момента се финансират от Европейската комисия, които ще продължим да финансираме. Бих искала да, да обърна особено внимание на програмата, която всъщност е на африканско равнище това, което е програмата Творческа Европа в Европа и ще спра до тук. С радост ще отговаря на въпросите ви. Благодаря ви. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря, госпожо, госпожо Морел. С много голямо удоволствие ви представям госпожа Амунгин. Тя е депутат от Уганда, както и депутат в ПАН Африканския парламент, т.е. нашия партньор от Австрия, а, Африка. Госпожа Амонгин ще говори за участието на младите в политическия живот в нейната страна. Мисля, че и за нас ще бъде много интересно да пием вода от извора, така да се каже, и да научим от първа ръка нещата. Имате 10 минути, госпожо Амунгин. Радваме се, че сте тук. Okay, good morning and... Добро утро, госпожо председател. Добър ден на всичко. Ще говоря на една много проста тема и ще, си, ще се възползвам от тези 10 минути. Казвам се Джаклин Амонгин. Член съм на Угандийския парламент и представлявам Уганда в пан Африканският парламент и съм председател на Комисията по култура и околна среда. Аз станах член на Угандийският парламент на 24 години, след като завърших от е, университета и набрах много опит е, в областта на законодателството, но това не е достатъчно. В е, Уганда и в Африка като цяло им се прилагат а, а, политики насочени към хората от уязвимите групи, т.е. нези, които нямат е, достатъчно е, средства или които са е, малко в страни от обществото, включително млади хора, жени, хора с увреждания и така нататък. В Африка, африканската лъщата е чар, харта е, е докум, док, док, документа, е, около който са се убедили 45 държави членки, кой, който е, е публикуван от е, е Африканския съюз и е, съдържа всички дейности, които се провеждат в името на младите хора на, в Африка. Целта е тези дейности да бъдат повсеместни. Ще ви дам примера на Уганда и опита за включване на младите хора в политическия живот. От според Угандийската конституция хората на 18 години вече имат право да избират и да бъдат избирани. Като цяло системата е много отворена и можете да участвате в политическия живот на всички равнища, на местно, на регионално, на национално. В и доказателство за това е, че аз успях на 24 години да бъда избрана за член на Панафриканския парламент, независимо от моята доста млада възраст. Защото смятаме, че това, което въжи за младите, въжи и за по-възрастните и обратно. Също така а, искам да кажа няколко думи за източноафриканската харта за млади хора, която включва различните политически възгледи относно дейностите, които трябва да бъдат провеждани за младите хора. Целта е да се насърчи създаването на национални програми за участието на млади хора в политическия живот. Въпросът е как да бъдат информирани младите хора за техните права и техните задължания. Как те трябва как, какви, как, какви са техните граждански права. Цел, целта е не само те да, да имат е, възможност да бъдат информирани как да избират и да бъдат избирани, но като цяло да участват в политическия живот, в вземеното на а, е, решения това означава да се даде възможност на младите хора да влияят върху политическия живот в тяхната, е, тяхната страна, включително и да, да, да участват в е, програмите за сътрудничество между африканските страни и Европейският съюз за да могат, както казах, да участват в политическия живот на своята страна и да влияят на процеса на взимане на решения. Млад, младите хора участват в различните форми, но включително и много млади хора, които са избрани директно в парламента. създадахме също така и квоти за млади хора, които да бъдат избрани пряко от а, млади хора в, а, а, освен в парламента, също така в общинските съвети а, когато сте си в къщи, в кухнята, реш, решавате какво искате да ядете, но това не винаги въжи и в а, съветите, в парламентите. Така че целта ни беше точно това. Да, създа, да създадем един нов днев, дневен ред за младите хора. А Моят дядо, моят баш, баща вече са починали, но аз и моите деца ще се възползваме от а, плодовете и резултатите на този нов двенен ред. А, бе, в а, в, в Абиджан бяха развити различните дейности и програми за сътрудничество между Европейският съюз и а, Африка. Ако а, Та, там, там, там бяха прияти основните документи, но ако искаме наистина младите хора да бъдат полезни, то те трябва да участват в взимането на решения, включително и в, по политики в областта на промените в климата, защото нашият континент е жертва на климатичната миграция. Е, защото социалният, економически промени на континента имат влияние по-специално и по-специфично върху а, е, младите хора. А, аз е, а, работя, работя с също така в една фундация, която има за цел да подсигурява образованието за децата, защото е, много млади момичета отпадат от системата за образование в е, Уганда, в други страни, поради това, че биват оженени рано. Е, и тези, които продължават образованието, са момчетата, но всички имат право на образование. Същото въжи и за здравеопазването. Всички имат право на, здр... на здравеопазване. А, Традиционно много повече време, много, в миналото много повече внимание се обръщало на здравето на момчетата. И е, точно за да промениме е, нещата, е, младите хора трябва да участват колкото се може по-активно и проактивно в политиката. Uh, yes. Благодаря. Сега последният оратор от първия кръг на нашия разговор. Радвам се да поздравя сред нас господин Муниоро, който е програмен координатор на националната, на асоциацията на младежките организации. Той ще ни разкаже за четвъртата среща, младежка среща на върха Африка Европа. Имате думата. Много ви благодаря. Добър ден на всички. Не, не бъде тъжно да отбележа, че контекстът за отношенията между Европейския съюз и Европейския съюз не и Африка непрестанно се променят, като се появяват и нови възможности и нови предизвикателства. От първият исторически от първото се срещи на върха между Африка и Европейския съюз в Кайро през 2000-та година, когато се установи рамката за партньорство между Европейския съюз и Африка, значително се промениха много неща и на двата континента, които представляват, които влияят на възприятието на двата континента. Много важен е, е от определящ партньорството, което се направи институционален първата среща на, на високо равнище на младеща между Европейския съюз и Африка, която се проведе за първи път през 2007 година. Днес има повече млади хора в, посвета от всякога, като се очаква е, те да са над 1,8 милиарда скоро време, което представлява непрецедентен и потенциал за економически и социален напредък. Парадоксално е обаче, че голяма част тези млади хора не могат да разкрият своите възможности поради високо равнище на безработица, недостатъчен достъп до образование и професионално обучение, ограничен достъп до ресурси, липса на толерантност и изключване, липса на участие в процеса на взимане на решение и разрешаване на конфликти. Младите хора и в Африка, и в Европа са част от тази действителност, въпреки че Инвестициите в образованието и възможностите в идеите на младите хора, идеалите, иновациите са прекрасен потенциал за промяна на бъдещето на това партньорство. Това беше и основният а, а, контекст, който се проведе четвъртата среща високо равнище на младите хора в Европа и Африка. Обединиха се 120 млади хора, младежки организации и взимащи политически решения от Африка и Европейски, Институт на Европейския съюз, като обсъдиха възможните отговори на общини предизвикателства. Държа да отбележа, че инвестициите в младите хора са основно предусловие за постигане на устойчиво бъдеще. За целта трябва заедно да преодолеем всички въпроси, които възпрепятстват напредъка ни в нашите взаимосвързани общества това. За целта трябва да подкрепим напредък в областта на образованието, развитието на уменията, мобилността, достъпа до пазарите, участието на младите хора в социалния живот и достъпът им до възползване на техните права. Често съда трябва да има значителни социални и политически промени. Правителствата и институциите би следвало да инвестират в облесняването и подобряването на достъпът на младите хора до различните възможности, които разполагат и различните участия в обществото. Това въжи особено за Африка, където младите хора често са изолирани, и нямат възможност да повлияят на процес на взимане на решение. Срещам високо равнище на младите хора показаха как могат да допринесат младите хора от двата континента, за да, за да се справят с основните шест теми, които бяха включени в декларации, които са отправени към държавите, които са ни ръководители. В тях се включват образование и умения, мир и безопасност, управление и приобщаване, околна среда и климат, бизнес и създаване на работни места, култура и изкуство. Декларацията се основава на инициативата Youth Plugin, която хваща 36 конкретни предложения. В тази декларация беше представена на, на, на които са ръководители на държавите, които ще участват на срещата в Абиджан. Освен това се призовават държавите членки на Европейския съюз и Африка да работят заедно в подкрепа на образованието, развитието на умения, мобилността, достъпа до пазарите, младежкото участие и достъпът до права на млади хора. По този начин ще се даде възможност младите хора да развият своя потенциал и положително да, да повлияят на обществата. Организациите, младежките организация на Африка изиграха водеща роля на също на високо равнище, тъй като представиха потенциала на африканската младеж е, да се справят с конфликти и войни, да допринесат за борбата с систематичното с, с е, епидемиите на е, хив и спин. Важен е въпросът, свързан с образованието и уменията, които се придобиват извън официалните системи на образование. Тези въпроси мисля, че вече бяха подчертани и от други колеги. Насърчаването на създаването на работни места и економически възможност също е много важно и моите делегати насърчиха за по-добра бизнес среда и програми, които да гарантират устойчив достъп до финансиране и изграждане на капацитет. Декларацията също така има за цел да даде власт на молите хора да участват в демократичното управление, като се адаптират достига съответната възраст е, за допустимост за участие в изборния процес, като затова се основаваме на Европейската харта на младите хора. По отношение на мира и сигурността, младите представители насърчават правителствата да се справят с расизма и особено сред младите хора и диаспората в, с цел превенция на конфликтите. По отношение на околната среда се провеждат устойчиви програми в областта на селското стопанство. По-конкретно по отношение на културата и изкуствата декларацията насърчава партньорството да създаде политики и планове за действия, които да подкрепят и да насърчават появата на нови иновативни форми на изкуство и културни продукти, като едновременно с се спазват всички особености на съответното общество, да се улеснят достъпът до финансиране за изкуство и култура, особено в рамките на, европейската, на програмата Европейски съюз Африка за култура култура и творчество. И е на последно място да се подобри достъпът и насърчаването на изкуство и култура за младите хора. Културата има силата да преобразява цели общности и е притежание на хората от всички поколения. Като водещ фактор за развитието на младите хора и гражданското гражданската ангажираност, културата играе много важна роля в насърчаването на устойчиви социално-економически модели на развитие. Много е важна културата и за а, е, мирът и разбирането между дадените общности, като по този начин е, е и важен елемент за укрепване на партньорството ни. Да се инвестира в а, е, културата на местно равнище, както в материалните, така и в нематериалните културно наследство, в традиционните познания и умения, като музика, танци, театър, и фестивали също помага за укрепване самоличността и социалното сближаване. Насърчаването на творческото начало у младите хора и, и а, канализирането на тяхната енергия в, това, в тази насока е много важен елемент за справен нещо предизвикателства с помощта на културата. Творчеството е един от малкото неизчерпаеми ресурси на този свят и в, този, в това отношение е, играе много важна роля за развитие на социалните и економически възможности на хората от всички поколения. Творческите индустрии дава възможност да се справим с най-големите предизвикателства пред обществото и постигане на напредък. Това обаче е достъп за едни, а други са изоставени. Арабската пролет ни дава интересни полки в това отношение заключение, полуките, които си извадихме, показват, че ако не се даде възможност а, творческото младите хора да се насочи към предприемачество и а, възможности, економически възможност, може че лесно да се стигне до елементи на економическа нестабилност в обществото. И от тази гледна точка сме изправени пред а, нов а, период на трансформация на творческото на творческата индустрия на световно равнище. Младото поколение, е поколението на нови предприемачи, което все, после, което все по често поставя под въпрос важни въпроси, свързани с устойчивостта, ети, етиката и други. Ролята на Европейския парламент ще бъде много важна за прилагане практика на тези решения, взети от младите делегати, особено чрез създаване на повече пространство за младите хора. Надяваме се Европейския парламент да участва много повече по всички теми, които са важни в тази програма. Въпреки парламент дава възможност да се напредне по всички тези важни елементи, като има се предвид, че целите устойчиво развитие на ООН и амбициозният споразумение за климата и нуждата да се подобри демократичното управление в Африка ще бъдества всички негови граждани, особено младите хора. Всички тези ползи няма как да бъдат постигнати в изолация. В заключение, ще цитирам бившият генерален секретар на ООН Банки Мун. Той каза, днес повече от всякога действителността, че има 1 милиард милиард 800 милиона млади хора, с които са динамични, информирани и взаимосвързани, е огромен потенциал за промяна. Включването, тех, включването на техните потребности и права в новият ни програма за действие е ключов фактор за успех. Благодаря ви. Много благодаря на първите трима оратори, които изслушахме днес. Сега разполагаме с 10 минути за въпроси и отговори. Т.е. за въпросите имаме 10 минути и след това ще дадем думата за отговор. Започваме с Сабине. Искам първо да благодаря. Um, uh, Много ви благодаря за введението. Няколко въпроса имам. Първият е свързан с достъпа до образование, особено за моите хора в уязвимо положение в селските райони. Как точно се осигурява адекватна инфраструктура за образование на целият африкански континент и в частност в някои държави, където има липса на образование. Според мен е важно молите хора да придобият квалификации и образование, за да могат да развият потенциала си чрез доста добро образование и чрез участие в политическия живот. Много е важно моите хора действително да разполагат с нужните възможности да станат част от политическия живот, да са част от процеса на взимане на решение, но имат нужда и от съответното образование, което да им позволи да го сторят по отговорен начин. Така че за мен същественият въпрос е следният. Всяко дете в Африка има ли действително възможността да ходи на училище, да получи образование, да развие таланта си в, по различни начини, как е какво е положението в момента? Vielen herzlichen Dank, Silvia Costa. Sì, credo che voi ci abbiate dato oggi veramente una, un volo. Silvia Costa. Много ви благодарим за това, че ни показахте положителните възможности за развитие на младите хора в Африка. Наистина ви благодаря за презентациите, особено а, на госпожа а, Морел за нейните, нейния увод. Разбира се, че имаме много общи въпроси. Има много африкански страни, както вече стана а, дума в 29 държави. Образованието е на първо място. Все още има проблем с а, различията между възможностите а, е, за момичета и момчета. Също така има проблем с а, учителския състав Наистина трябва да се разгледат нещата. Съществуват две програми, които сигурно а, се ценят при вас. Това са Еразъм и Еразмус Мундус. И освен това са очертани трите нови приоритета. Така че искам да ви попитам от ваша гледна точка, доколко е успешно сътрудничеството по тези програми. А що се отнася до културата, има нещо много важно, което спомена и господин Моньоро. Стратегията за международна, за, за новата стратегия за сътрудничество. Една нова програма ще стартира през 2018 година за повече мобилност за млади творци. Това е и въпрос, който ще се обсъди в Абиджан на срещата на върха. но какво е мнението ви? И последният въпрос за младите хора, които които би трябвало да участват по-активно в политическия живот. Вие казахте, че е, е, как стоят нещата у вас? Каква е възрастта, е, например, за да се кандидатираш на избори и въобще как насърчавате участието на младите хора? Благодаря, Богдан Вента. Две минути. Благодаря, госпожо председател като член на Комисията по култура и като член на Комисията по околна среда и като са автор на, на доклад за новата политика за развитие, искам да ви попитам следното. А, Достъпът до образование е изключително важен елемент, не само на фона на факта, че 60% от младите хора под 25 години в Африка са на пазара на труда. Има проблем с образованието обаче. Затова казвам, че достъпът до образование е изключително важно. Що се отнася до нивото, Искам да ви обърна внимание на следното. Говорим за положението на младеща в Африка на ниво държави, но нека да обърнем внимание и на вътрешната миграция. И има млади хора, които с години, е, прекарват години наред в бежански е, лагери. Бяха 4% от всички млади, сега ще станат скоро 8% по прогнози. Те също нямат достъп до образование образование. Говоря за Уганда. И още нещо. Инициативата за, Африч... за Абиджан. Африканският съюз предложи да има доброволчески корпус, също като в Европа. А ние говорим за мобилност, за възможност за професионална квалификация. Мисля, че този корпус дава такава възможност. Говорим за SDG, това са, това са целите за развитието. Петата цел се отнася до равенството на половете и шестата е за върховенството на закона. Това искам да попитам. Каква е ролята на момичетата и жените в Африка, защото чуваме и четем за а, принудителни бракове за малки селски стопанства. Разбира се, че е, това са и въпроси свързани с традициите. Благодаря, Михаела Шойдрова. Благодаря ви за презентациите. Всички сме единодушни, че инвестициите в младите са инвестиции в бъдещето. И да се инвестира в младите африканци е огромно значение както за вас, така и за нас. Но струва ми се, че мира е в крайна сметка кондицио sine qua non за постигане на другите приоритети. Мисля, че образованието е приоритет, да, но каква, какъв е бюджета, който се е, отделя за, умения, за умения, компетенции е, в рамките на Еразъм Плюс и, и, и извън? А, към госпожа Амонгин. Вие Явно имате широк, богат опит на политик, но имате ли някаква специална препоръка, която бихте могли да отправите към нас с цел по-добро сътрудничество? за да можем да подпомогнем младоща на Африка и същ, същото същия въпрос бих отправила към господин Муниоро. Вие работите с младежки организации. Кой е най-добрия ви, най-големия ви партньор? Имате ли, примерно, опит в сътрудничество с каутските организации? Благодаря. Извинявайте. Джули е, е, е ми. Благодаря за възможността да взема дума. Вчера а, аз участвах а, и ви слушах а, на форума за младите и миграцията. Джаклин, наистина хората в Европа много могат да научат много от вас, защото те смятат, че демокрацията, свободата, правата са нещо постигнато, гарантирано и подразбиращо се но да се предостави на младите хора е, гражданско образование, да, да се научат как да участват в политическия живот е нещо много трудно при вас, а вие сте един жив пример за това. Кажете как, как работят мигрантските организации, как се особено онези, които се опитват да насърчават и подкрепят човешките права. Аз лично бях член на делегация за наблюдаване на изборите в Кения. Тя беше едно време по-стабилна страна, в момента обаче е, е страна, в която има насилие, насилие, което много често се крие някакси от медиите. Аз самата съм работила в областта на а, а, изкуството и смятам, че а, образованието, изкуството, творчеството са начини, които могат да намалят напрежението, насилието. А, може би те те не могат да спрат като цяло конфликтите, но като но като цяло, ако младите хора в различните общности а, имат повече връзки покрай културата и творчеството, ще можем да намалиме насилието и а, конфликта. Бях с бях с вас и говорихме за младеща, за възможностите пред младеща и за човешкото развитие като цяло. Направи ми много добро впечатление един коментар вчера от едно младо момиче, което сподели следното нещо. младеща не трябва да се разглежда като отделна политика или само като ресурс за бъдещето или само като свързаните дейности като образование, например. А в случая младеща е а, възможност а, за мир, за интеркултурен диалог, за бъдещи инициативи и в а, а, науката, и въобще а, а, младите днес ние разсъждаваме по коренно различен начин за света. Ако преди време 100 км е било голяма разлика, голяма дистанция, Днес 100 км се пътуват за един ден. Така че смятам, че от тази гледна точка а, сътрудничеството между Европе, Европейския съюз и Африка а, през а, това десетилетие вече е поставено на съвсем различна основа. Това, което ние говорим тук в Европейския съюз за фондовете, които се дават, смятам, че те трябва да, да имат да бъдат по-таргетирани и от тях да има резултат, а не да минават просто да бъдат давани на правителствата, а да се дават за, за, на такива организации, които, младежки, които са практични за създаване на предприемачество, за създаване на стартъпи. И тук говорим не просто едни а, финанси да се а, насочват и да се наливат в Африка, а по-скоро за създаване на joint venture инициативи, които да развиват бизнеси между Европейския съюз и Африка. И мога да дам в тази насока пример един африканец от Судан развива бизнес в България за здравословни храни и после тези продукти се изнасят за а, Катар. Така че има много бизнес модели и тук младата възраст в Африка трябва да бъде използвана. Благодаря за вниманието. Сите. Много ви благодаря. Трябва да бъда много строга към вас по отношение на спазването на времето, защото закъсняваме. Така че сега първите трима експерти, които говориха пред нас, имат изключително трудната задача само за по две минути да отговорят. Няма нужда да отговаряте на всичко казано. Изберете просто най-интересните моменти. Всеки разполага с по две минути предлагам да започнем в обратен ред с господин Мониоро. Господин Мониоро. Два минути. Благодаря много. Мога да отговоря на последния въпрос относно участието на младите в разрешаването на споровете младите хора приеха резолюция 2215 относно мира и сигурността и е техното участие в а, тези инициативи. А, сега, колкото до нашите основни партньори, разбира се, Европейския съюз, но както и представителство в Зимбабве, Европейската комисия и тръста за Южна, в Южната част на Африка за подпомагане на младите хора по линията на Садак. А сега, колкото до участието на младите хора в а, политиката. 67% от, от от хората са млади в Намибия, например. И и нашите млади хора участват а, в огромно ключов. Колкото до достъпа на младите до образованието и по-специално младите от селските райони. В началното образование има доста момичета, но когато стигнем е, до средното образование или и висшето образование, е, младите момичета са все по-малко и по-малко и а, е, има неравностойно а, е, съотношение в полза на мъжете. А, госпожа Омунге. Първо бих искала да ви благодаря. Първо ще отговоря на въпроса за достъп до образованието и равноправието между мъже и жени. Все още знаете, че в Африка традициите и културата играят традиционната култура играят много важна роля и, и това до известно, до известно време, до известна степен определя кой ще има право на образование или не. А, така че все по-често и по-често младите е, жени биват насочени по-скоро към а, брака и по-важно за тях е да, да, да, да знаят, да готват. А в в, мой, в, в моето в моето село момчетата бяха много по-многобройни момчетата, които ходеха на училище. Затова аз реших, че трябва да се променят нещата. И то на, на, на, на местно равнище. Нещата трябва да започнат на малко, на местно равнище, защото, както казах, традиционната култура продължава да играе много важна роля. Но още на местно равнище трябва нещата да се променят и за но това е един поетапен, постепенен процес. Има постигнат напредък, но още има много какво да се направи. 39 страни са признали, че образованието е най-важният им приоритет. Е, много, те са се подписали под целите за устойчиво развитие, но, на, но въпросът е, е как ще се изпълнат и целият процес е много дълъг. Така че за, за мен е най-важното е как ще минеме от политиката, от думите, от обещанията към действията. Да, благодаря ви. Да, ще, ще приключа. И, и в тази област има много какво да се направи и ранните бракове продължават да бъдат голям проблема в Африка и особено а, е, нашите, сред е, млади, младите. Е, за това трябва да работиме много по петата цел за устойчиво развитие. И. Не, не можете повече. Благодаря. <laughs> <laughs> Но само да приключите с изречението, но повече нямаме повече време. Два минути. Жа Морел. Ще отговоря конкретно на конкретния въпрос относно бюджета а, и достъпа до образование и обучение. Става дума за 1 милиард 340 е, милиона за основните нужди в е, тази област, достъпа до обучение и професионално обучение. Това е основното, е, ни приоритет, както и обучението на преподавателите, защото нищо не може да стане без това. И към тези средства се е, добавят средствата по Erasmus+. Става, става дума за 300 милиона в рамките на Erasmus+ като Еразъм Плюс е по-скоро насочен към а, висшето образование – и не само към клас, класическото образование в класната стая, но включително и адаптиране на образованието към предприемачески умения и по-специално сред младите момичета, жени. Както казах, като тези средства са не само насочени към а, студентите, към а, а, обучаващите се, а и към местните общности по места, за да можем да допринесем за по-широк достъп на хората по места. Т.е. да не работиме само с администрацията, министерствата и така нататък, а и с местните органи на властта за да могат тези средства да бъдат насочени там, където има най-много нужда от тях. Много ви благодаря. Пристъпваме към втората част на нашия обмен. Започваме с много интересна тема, а именно е, образование и спорт в Нигерия. Добре е дошъл пред сред нас на господин Лар, заместник е, директор на Комитета по социални въпроси. Имате думата за 10 минути. The... Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаема госпожо председател на Парламентарната комисия по култура на Европейския парламент, госпожо Петра Камераверт, уважаема колега от парламента на Уганда, госпожа Клин Амонжин, представители, уважаеми представители на ЮНЕСКО, ваши превъзходителство, представители на Помишкият корпус, колеги парламентаристи, дами и господа. За мен е удоволствие, че бях поканен на днешното събитие, за да изкажа мнението си по много важната тема, а именно образованието и спорта на двата ни континента. Темата е по-важна от всякога. Признават се ползите на образованието и на спорта в положителното развитие на човечеството и изграждането на приятелство и сътрудничество и всичко това е ясно за всички ни. В може би по-добре разбирате спорта и образованието и Европа е била подетелствана в по-голяма степен от тях в сравнение с Европа. Ето защо няма по-добро място да обсъдим темата. Надяваме се и да се е, подобри сътрудничество. Няма по-добро място от днешният форум. Ето защо се надявам, че ще успее да споделя някои от нашите предизвикателства и че заедно можем да потърсим по-добри начини да се възползваме от а, ползите на по-добро по образование и по-добър спорт, като ви представя темата образование и спорт, примерът на Нигерия начина по който функционира и се развива всяко общество свърши в голяма степен от възможностите на неговото население, особено на младите хора, да се образоват да, и да намерят удовлетворителна заетост. Образованието и заедостта гарантират, че членове на обществото участват в него пълноценно, както в политическия, така и в социално-економически растеж. важното значение на справедливо социално общество включително и добро образование, участие на спорта, са разписани като принцип в Нигерската конституция, особено в глава второ, като определя водещите принципи и цели за социална справедливост. Един от ключовите разпоредби на тази глава е изискването създаване на възможности за образование за всички граждани и създаване на среда за добро здраве и благоденствие. Затова и в Нигерия спортът е включен в образователната система. Така, например, националната политика за образованието признава нуждата на всяко нигерийско дете на всеки един етап от образованието си да може да участва в спортна дейност. Също така се обсъща възможността физическото възпитание да стане задължителен предмет във всички начални и прогимна... училище и прогимназии и да стане е, до... свободно избираем предмет чак е, в е, гимназиалния курс. Или с други думи, в момента за нас е много важно да насърчаваме спорта. А сега ще кажа няколко повече думи за образованието, тъй като спорт и образованието са взаимосвързани и имат еднакво въздействие върху възможността на моите хора да участват в управлението. Дори по-важно е, че подобряването на е, образованието винаги води и до подобрение в областта на спорта. Една от важните проявления на лошото образование в Нигерия е безработицата. Безработицата е проява на недостатъчно добро използване на природните и човешки ресурси и като такова е превръща на основните пречки пред економически растеж и развитието на страните. Всички специалисти в областта на безработицата са съгласни, че намаляването на равнището на безработицата може да се постигне най-лесно чрез подобряване на образованието, като по този начин ще се насърчи и економически растеж и участие в политическия живот. В Нигерия както в повечето развиващи се страни, има сериозен проблем, когато безработицата, особено сред младите хора, се дължи на недостатъчно добри възможности за образование. И е, тази песимистична обстановка се, останява, се забелязва в по-голяма част от държавите членки в Африка. Какво може да направим? Скорочните получвания показват, че сблъсът на моите хора има повсеместни последици за цялото общество включително и увеличаване на престъпността, поставяне в по-уязвимо положение на, на възрастните хора, тотална его, повсеместна економическа сегнация конфликти и безсигурност. Така, например, смяташе социално-политическите конфликти е, по делтата на Нигерия и Донси на Боко Харам в северната част на страната в, няк... в, е, в прякакъв степен са свързани с лошото образование и липсата на заетост. И а, е, тази постановка не е запазена марка само на Нигерия. Така, например, наскоро публикуван доклад в Обединеното кралство показва, че безработицата води до антисоциално поведение сред младите хора, които от своя пък страна отново увеличава безработицата. И като с друго думи, в Нигерия младите хора нямат достъп до нужните възможности за образование и вероятно те ще се почувстват изоставени и по-лесно биха се насочили към престъпна дейност, отколкото своите връзници в Обединеното кралство. Друг проблем е, че дългосрочните последици от младежката безработица се е, превръщат в сериозен проблем с безработицата на зрела възраст или липса на достъп до адекватна пенсия. Какви са факторите, които засягат образованието и младежката заетост в Нигерия? Фактите, които продължават да допринасят за растяща безработица в Нигерия са мнозина. Сред тях има систематични фактори, като например в пречките, които идват от непрогресивната образователна система в Нигерия. В областта на обучението има недостатъчно добри изготвени учебни програми, които не дават на младите хора научните им предприемачески умения. И е иронично да отбележим, че тази система се стимулира от самите работодатели и фактът, че те предпочитат да професионалната квалификация пред по-систематични умения. За нещастие обаче работодателите се опитват да разрешат проблема на равнището на влизане на пазара на труда, но се оказва, че много от хората, които нямат всъщност не са достатъчно добре обучени за работата, която трябва да вършат а много малко се насърчава обученията в предприятията. Има и структурни фактори, които са свързани не вече с липсата на признаване от страна на взимащи политически решения на фактът, че образователната система като цяло се извършва и по неформален начин. Така, например, в, в момента близо 54% от работните места в Нигерия се създават в сивната економика. Примери, например, са механиците, водопроводчиците или други за нечистки работи. Резултатът е, че много млади хора, които по принцип биха се насочили към подобни работни места, нямат възможност да бъдат обучени по начин, който да им позволи да напреднат по друг начин в това предприятие и в друг сектор. Има също така и инфраструктурни ограничения. Това е може би един от най-широко признатите проблеми в пътната система в Нигерия. Наскоро публикувано поръч... проучване в Нигерия показва, че има много сериозен проблем по неформалните стажове и обучения. За съжаление, този, потенциал на този вид работни места не се отразява достатъчно в статистиките тъй като има недостатъчна инфраструктура на образователната система, много често липсват изобщо нужните е, инфраструктурни съоръжения, като добри е, пътища или адекватно водоснабдяване. Какво може да направим по-добре? Някои наблюдатели предлагат различни подходи за подобряване функционирането на, на система и намаляване на безработицата в Нигерия. В а, Нигерия вече правителството въвело програми като N-Power, например, чиято цел е да се предостави обучение на безработни млади хора, както на завършили, така и на незавършили образование, като основният цел е всички преминали през програмата да могат да работят като самозаети или да си намерят работа. Също така сме включили различни инициативи с различна продължителност и ам, нашите партньори като, като Европейския съюз, например, които развиват подобни програми, могат да ни помогнат с изграждането на капитал, с финансиране и с подобряване на демократичните ни институции. Следващия важен въпрос е подобряването и насърчаването на прехвърлянето на познания между държавите, правителствените институции, университетите и предприятията. Нигерия има огромен неизползван потенциал, особено в университетите. Почти във всяка област от природни науки, през селско стопанство до социални науки и Европа може да ни помогне да отворим, като отвори пазарите си за нашите продукти. По този начин може да се гарантират преференциални цени, което от своя страна да насръчи нашите иновации. Европейския съюз също така може да помогне и чрез обмен на опит между нигерийските европейски университети. Благодаря ви. Благодаря ви много. Следващият ни оратор е Селин Фабрикет. Тя е генерален секретар коментар за, на мрежата за, на младите професионалисти на АКТП. Имате думата за 5-10 минути. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас, че сте тук. Благодаря за възможността да ви представя декларацията от Абиджан. Аз съм генерален секретар на мрежата на младите професионалисти от АКТБ, която е платформа за младите хора за участие в политическия живот. За да могат всички млади активни хора да имат възможност да се ползват от еднакви възможности. Ние сме част на, от Кери Форум и работиме в, сътруд... в сътрудничество с Европейския парламент парламент и заедно с групата на социалистите и демократите организирахме седмицата на Африка, Младежкия форум. Искам да кажа, че днес съм малко разочарована от е, малкото участие на депутати, но се надявам се, че моето представяне ще ви насърчи да подкрепите като цяло е, декларацията. Минали октомври 120 млади хора, с хора се събраха и постигнаха след дълги дискусии една балансирана декларация относно важната роля, която трябва да играят младежките организации в Африка, включително и унези, представляйки диаспората. Необходимо не трябва вече да разглеждаме младите хора като ние и те, а да видим какво можем да направим едни за други и какво трябва да бъде нашето партньорство, как можем да се пребориме с безработицата. Е, този тази среща беше доказателство, че различните организации и е, младежки представителства не искат само да, е, да работят заедно, но искат да градат и едно общо бъдеще. Надявам се, че наистина сме отбелязали напредък, но нека не бъдем доволни от направеното до, само до сега. В а, сътрудничеството между Европейския съюз и млад, млад, младежките африкански организации трябва да имат вертикално и хоризонтално партньорство и Наистина партньорството ще бъде ценно, ако се създаде необходимия механизъм за упражнение на надзор на напредъка, но за това са необходими средства. Защото едно добро и активно партньорство почива на добро сътрудничество и на обмен и възможността да се обменя информация по различни канали, регионални, национални и местни. Защото да дам един пример. Младеж, всеки две години младежките форуми в Европа дават възможност на няколко хиляди млади хора да говорят по проблемите и да е, почерпват е, познания за решаване на конфликтите, но няма про, проследяемост на дейностите в е, последствие. However... Но, както казах, след, следствие на многото предложения, които бяха представени на този форум, нямаше проследяемост. Много, много, много, много често от, има поети ангажименти, направени декларации, но в последствие няма изпълняемост поради процедурални пречки. Препоръките понякога са а, много така шир, широки по съдържание без да имат, да, да, да съдържат много конкретни препоръки, тъй като нещата са динамични. Съществува една цифрова платформа за културното наследство. И това, според мен, е ум, ум, най, най-добрият, най-доброто място, където може на практика да се прилага декларацията от Абиджан. Африк, африканското култура и африканското изкуство е много богато, но ако то не се насърчава и не получава видимост, постепенно ще изчезне. За културата и историята върват ръка за ръка, но обикновено културата е, е бедният роднина на историята. Затова е необход, необход, необходимо да се, да се инвестира в а, е, местните общности, които спомагат за развитието е, у младите хора на умения, свързани с местната култура. Ерасмус Плюс е също така едно една възможност за разбиране на културата на другия, но и на собствената на култура. Така че в рамките на на, на сътрудничеството между Европейския съюз и Афри, Африка, се надявам, че културата ще бъде един от аспектите. И в заключение ние ви призоваваме да работите с нас, да дадете гласност на тази декларация, да подкрепите нашите инициативи, независимо от това от какви, какво е географското им местоположение и от кого са подети. Благодаря ви, че ми... Много ви благодаря. Преминаваме към последния оратор за днешния преди обяд. Това е господин Матоко. Той е помощник генерален директор за Африка в ЮНЕСКО. Господин Матоко, имате 10 минути.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 от колегите преди мен. Госпожо председател, мисля, че някои членове на Европейски парламент зададоха няколко много важни въпроси, на които се служават да отговорим по-подробно, може би не тук и сега, но те трябва да са в основата на работата ни в областта на образованието и културата. Председателят на Централно-Африканската република вчера заяви, че Африка е многообразна и разнообразна. Същото въжи и за младеща. Нямаме една единствена младеж. Има младеж в селските райони, в градските райони, ходеща на училище, не ходеща на училище, е, облагодетелстване или необлагодетелстване, младите хора, които са част от е, диаспората, младите хора, които работят и младите хора, които са предприемачи в Африка. И цялата тази младеж има нужда от е, целенасочени мерки за всяка една от тази категория. Но всички тези млади хора имат едно общо и то е, че те искат да се емансипират, искат да участват в политическия живот, искат да участват в емансипацията на африканския на, на африканската демокрация. И трябва да работим въз основа на тези техни общи амбиции и желания. Нека да си припомним няколко данни. 11 милиона млади хора не влизат на пазара на труда в Африка ежегодно 4 милиона средно в, само в Сенегал. Има ли някакъв отговор за тези млади хора? За да се върнем на въпроса на европейските депутати. Дали апаратната е система действително отговаря адекватно на целите и желанията за работа на тези млади хора? Това е първият въпрос, на който трябва да се опитваме да ви припомня. Ви припомням е, доклада на Дело от 1997 година, където вече се определяха четири основни стълба за образованието. Припомням ви, защото ние в Африка често забравяме тези четири стълба. Образованието няма за цел само да ви научи да пишете и да четете. Целта е да ви научи да разбирате и да правите, т.е. уменията да да научи човек да бъде, т.е. участие в гражданското общество, но преди всичко да, ни, да научи младите хора да живеят заедно. И тук е аспектът мир и мирно съжителство. И ако не вземем преди всеки път тези четири стълба, ще дадем само частичен отговор на целите и амбициите на младите хора. На второ място и се радвам като представите на ЮНЕСКО, че се обръщате такова внимание на аспект този важен аспект, а именно образованието на момичетата. 40% от момичетата, ходещи на училище в региона на Сахел, като между другото това са е, и държавите от Европа, които са получили най-голямо финансиране от международната общност за образование. Само 40%, момичета, 40% момичета ходят на училище. Въпросът е защо. Говорим за ранни бракове, за предварителни бракове, за генитално осъкътяване, за робски труд в домашни условия, т.е. домашни прислушници. А излезете ли от столиците на африканските държави, срещате на 10 на 20 километра е, момичета, които продължават да носят вода. Това се случва в Дакар, в Кинхала, не се, не се случва в Абиджан и в другите е, столици. Има училище, в които момичетата нямат достъп до адекватни туалетни, например. И ако не се даде е отговор на този проблем, няма как да се подобрят скоростта проблеми и държа да отбележа, че основното предизвикателство пред образованието на момичетата не са броят на училищата и броят на преподавателите, а са културните практики в, в Африка, които затрудняват достъпа до момичетото образование. Именно за по това трябва да се работи. Срещнах представител на член парламента в Нигер, който се опита да прокара проекто закон, забраняващ ранните бракове в парламент. И тя самата ми каза, от 5 години, въпреки всички опити на президента на републиката, не можем да приемем този проект закон. Защо? Ами защото 60% от, от депутатите са мъже и в техните села се случват тези практики и затова те отказват да приемат проекто закона. Затова и поставянето на жени и то на млади жени в парламентарните институции е толкова важно. Радвам се, че спотахте въпроса за културната стратегия. Посъждахме последния път, когато бях тук и в ЮНЕСКО имаме сключени споразумения за сътрудничество, което смятаме да задълбочим. И това е важно, защото в конвенцията, както казах и вчера, над от възможностите за развитие на моите хора днес са свързани с творческата индустрия. Говорим много за култура и за миграция. Ако посетите квартала Матонги тук в Брюксел или в 18-я Радисман в а, Париж, по-голямата част от моите хора, които ще срещнете там, са творци, било то а, певци, а, танцори, стилисти и тъй нататък. Това са млади хора, които са дошли в, в Европа, за да търсят работа в този сектор и в крайна сметка си намират работа като охранители някъде или като сервитьорки. И какъв е проблемът? Проблемът е, че трябва заедно да работим, за да насърчаваме творческата дейност. Имаме нужда от законова рамка, която да насърчава творческата дейност на младите в Африка. Трябва да се създадат нужните инфраструктури. Колко са училищата на, а, за изящни изкуства или за дизайн в Африка? И между другото има един много важен проект, който разработваме заедно с господин Алфади, един известен африкански е, дизайнер и а, е, посланник на добрата воля на ООН, който иска да създаде такова, такава школа и се надявам и вие да се присъедините към нея. Колко са школите за изящни изкуства. Имаше в Потопото, имаше подобни школи за изящни изкуства. А сега младите хора, които всъщност са а, творци, са по пазарите, попит пазарите и продават а, собствените си продукти по този начин. Тези млади хора имат нужда от обучение, имат нужда от нашата подкрепа от началото до края на своето развитие, от началото, когато започнат своето обучение до пенсионирането им. А ние не толкова младите африканци, които си спомняме великата африканска музика, си даваме сметка, че е, всъщност е, известните наши изпълнители са забогатели, но те всъщност нямат нищо днес. Намираме ги в е, здънените улици без пенсии, както всички останали. И това е неприемливо. 2 до 3% представлява БВП на творческата дейност в Африка. Ми погледнете по улиците на всяка африканска столица, колко много млади хора създават музикални групи, качват видеотата си в в YouTube. Аз имам седем племенници, които учат какво ли не, но всъщност едно нещо си мечтаят само и то е да станат музиканти и а, говоря за петима от племениците, си, които между другото има и момичета. Така че това са проекти, по които можем да работим заедно. Не, не забравяме и младите от диаспората, които също могат да допринесат и то не само диаспората в Европа. А по въпроса за гражданско, гражданският живот, винаги казвам на младите, всички сме били млади, всички сме се борили за правата си. И мисля, че вие, които имате шанса да сте толкова динамични организации, не парламента, не това да станете член на парламента или да станете мисъл, който ще ви помогне. Има толкова много работа на местно равнище, толкова много млади хора по селата, които работят сами за себе си. Кой представлява техният глас? Имат нужда от представителство не младите хора, които имат достъп до интернета и до YouTube, а малките момичета, които още на 4 годишна възраст работят по полето, които ходят на изворите за вода с майка си кой точно представлява тези млади хора, кой се свързва с тях. Така че ми се струва, че трябва да се върнете и да насочите дейността си отново към тези хора на място. И накрая, въпреки благодарение на цялата прекрасна работа, която вършите, можете да се възползвате и от прекрасната мрежа, която, има тук ние едно време ходехме пеша 12 километра сутрин, за да отидем на училище. За вас 12 км вече са нищо. Вие разполагате с интернет, можете да посетите Токио виртуално, преди въобще да се стъпи или там. Така че възползвайте се от тази прекрасна мрежа, с която разполагате. В ЮНЕСКО създадохме една много голяма мрежа от младежки организации, асоциации, които работят за насърчаване на културата на мира. Работим в тяхно сътрудничество с тях. Много тези асоциации са представени тук. Благодаря ви, госпожо председател. Надявам се, че допринесох положително включително за дебата. vielen, vielen Много ви благодаря за тези три презентации. Остават ни 21 минути заседателно време. Това никак не е много, но надявам се, че ще успеем. Първо ще дам думата на господин Вакил. Той е председател на Сенатската комисия за бедност и социално подпомагане за две минути. Ваки. Uh, My... Благодаря, госпожо председател. Както каза вече моя е, колега, Образованието в е, Нигерия е задължително в е, началното и средното образование. Имаме и комисия в парламента, която отговаря за образованието. Имаме проблеми, както беше казано – най-вече с незаетостта, безработицата сред младите, а, заради липсата на умения и професионални умения. Така че, ако трябва а, да ни помагате някъде, това е всичко, това е, е мястото, където може да, да получиме помощ, професионално образование и а, цифровизацията, свързана с спецификата на професионалното образование. Що се отнася до, до спорта? здраво, дух в здраво тяло, както правилно беше казано. А, да, а, ние, ние, сме много, ние сме много добри когато става дума за е, иммигранти, които да пристигат в Италия или а, е, когато, да, когато им се продават не, не, незаконно а, наркотици. Но ние сме също добри и на, на Олимпийските игри. Но. Но. Ние спортните, спиротпартните мероприятия са ужасно важни за единството на нашата е, нация. Пред е, когато трябва да сме единни, сме единни на спортно мероприятие, тогава забравяме за, различ... за различията си етнически и друг. Е, благодаря ви. Сега. Първо, е, искам да кажа, че аз самата съжалявам, че тук в залата има толкова малко депутати. Тук са само представители на политическите групи. Много съжалявам, че останалите не се възползват от уникалната възможност да научат повече а ние, освен това, се занимаваме специално с отношения с Африка, говоря за присъстващите колеги, така че всъщност е, разговаряте с е, правилните хора. Искам да поясним нещо. Когато младежки парламенти, младежки организации и прочие правят полит... политически изявления, приемат декларации и така нататък, ако тези резолюции не влязат в законодателството, а, от тях няма смисъл. А, в законодателство само е, е, Европейската комисия има право да прави законодателни предложения. Тоест, ако дадете резолюцията си на Европейския парламент, ние можем да участваме в работата по съответния законодателен текст, предлаган от комисията. Тоест, едно към едно няма да бъдат включени вашите предложения. Можем да а, включваме някои аспекти от тези документи в законодателните предложения. Може би трябва да общуваме малко по-добре, за да не потъват в нищото подобни декларации, а да бъдат прочитани тук, приемани и ако е възможно, части от тях да влязат в нови законодателни текстове. За спорта. Тук искам да повдигна следния въпрос. Спортът, развитието и образованието вървят ръка за ръка. Разбира се, че целта не е всеки да стане професионален спортист. Както при вас, така и у нас е важно да има масов спорт, който да бъде спомагателен инструмент за научаване на, на умения и ценности, е, точност, работа в екип, е, толерантност и прочие. Аз е, съм запозната с чудесни проекти в Африка, например за предпазване от хив спин, които бяха реализирани именно чрез спорта. Затова, когато говорим за спорт и за култура, нека да имаме по-широко широк поглед. Сега не можем да кажем, че всеки човек на изкуството, който дойде от Африка в Европа, ще може да се изхранва с изкуство. Това е твърде много. Най-добре е да изградим структурирано сътрудничество, така че да даваме възможност и на творците адекватно да а, използват модерни средства, като цифрови, като интернет и помага да изграждаме е, сътрудничество в културния сектор. В самата Европа все още не сме завършили пътя си да, е, по отношение на предоставянето на адекватни възможности на нашите творци. Две минути. Аз също искам да ви уверя, че а, всички ние, които сме в залата, се интересуваме именно от вашите страни. Надявам се, че а, сте доволни от нашето присъствие и на мен ми се щеше тук да има повече а, депутати. А, Виждам тук познати лица. Много се радвам, че я, а, ги виждам. Познаваме се от проведени семинари. Високо оценявам визията, която ни очерта господин Матоко. Днес а, осъзнахме още повече с оглед на трагедиите, които имаше в отделните страни, колко е важно развитието. Припомням Кения и така нататък. Така ни става още по-ясно, че е, новото партньорство АКТП и а, е, Европейски съюз, особено след е, Котуно, трябва да даваме много по-голям пример за мир, за сътрудничество, включително и чрез сътрудничество между младите хора. Мисля, че това е важен въпрос. Ние сме най-големия донор, но мисля, че и американците и Европейския съюз трябва да продължат да си сътрудничат. Много правилно беше казано, че са необходими механизми и на парламентарно ниво, извън делегацията за АКТБ в Европейския парламент, за да можем да общуваме по-добре и мисля, че това е изключително необходимо във връзка с новата стратегия на европейската културна е, дипломация. Всяка европейска делегация, която пътува по света, трябва да отчита този момент, за да се запознае с хората на място, с мрежите на място, и да се види кои са правилните, кои са важните партньори за разговор, какво можем да направим в полза на а, гражданското общество. И последно, смятам, че и от страна на Съединените щати и на Европа трябва да се разработят механизми да помогнем за подобряване на положението на жените, за въвеждане на задължително основно образование във всички страни, но това трябва да се насърчава и от националните парламенти, като се формира съзнание в обществото по тези въпроси. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Джонсън Окума. Той е също депутат в нигерийския парламент. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати. Аз имам въпрос към Европейския съюз. Спомням си с носталгия че Ед... едно време в е, много, много от е, на имаше едно време политика за приемане на млади хора, които да учат в е, източна Европа, в е, България, в Русия, включително и в е, Великобритания. Какво станаха с тези добри традиции? Знаете, че трябва да, да се направи нещо за африканската млад на африканските младежи, знаете, че всъщност мигрантите са онези, които искат да участват Знаете, че младите всичките тези процеси. Благодаря. Сега давам за две минути думата на комисията. Um, Благодаря. Благодаря на колегата Клер, която сподели с вас дейността, която нашата генерална дирекция извършва в Африка. Е, творческите индустрии ще бъдат в сърцевината на бъдещото ни сътрудничество с Африка. 15 е, милиона ще, бъд, ще, ще бъдат е, насочени към е, инвестиция в културните програми на Африка, като 3 от, 3 четвърта от тях ще бъдат насочени за програми за младеща. целта е да има по-добра връзка между а, постигнатото на местно равнище, хора, компетенциите, уменията с а, световните пазари и с света като цяло, защото в крайна сметка а, това, както знаете, е основната причина за миграция. Про- програмата ще има за цел да, да, да възвърне до достоинството и гордостта на хората и по-специално на младите хора от местната култура, местните постижения и за развиване на умения, които могат да бъдат да намерят своето приложение, включително и в селските райони, защото знаете, че миграцията към градовете е това, което води до изчезване на културното наследство на Следващата година ще бъде култура, годината на културното наследство, така че това ще бъде една отлична възможност да наблегнем точно на този аспект на нещата. Благодаря. Има още двама заявили желание да взема думата. Моля ви две минути. Нямам въпрос. Искам само да ви благодаря на всички вас, които раб, работите по места. Искам да ви благодаря за това, че поставате ударението на младите и на това, че смятате, че трябва да се инвестира в а, образованието, както бе казано и за Нигерия. Благодаря ви на всички. И наистина ще инвестираме в младите, т.е. в бъдещето. Джули Уорд, благодаря за това, че продължихме диалога и днес. Първо, Аз много се, редва, се радвам на а, това, че Уанти Уилямс получи награда, а, тя е, е защото тя е британка, макар и от африкански происход. Да, спорт, спорта е много важен. Аз съм от а, мой избирателен район е в Манчестър и всички познават Манчестър за футболният екип. Но спорта не е е, само конкуренцията, е, футбола не е само е, много високоплатените играчи. Футбола е и начин за борба с расизма, с предразсъдиците си, с предразсъдците. Защото има много има много начини да се организират спортни мероприятия, не само в духа на абсолютната конкуренция и борба. А, а те Та това са едни от начините, е, по които могат да се възпитават майте хора, защото те са важни за... Много се извинявам, че съм толкова строга, но ни останаха 4 минути за трима оратори. Апелирам към тримата оратори е, за по една минута да отговорят на най-важното, макар че искам от тях невъзможното. Заповядайте. Well, uh, uh Както каза и колегата ми от Нигерия, въпросът за образованието наистина е много важен и е много важно спорта да се включи в образователната система. В Нигерия сме убедени, че спорта помага включително и за интегриране на децата мигранти от други държави от Африка. Образованието дава възможност на тези деца да се интегрират. Обикновено отделяме 50-50% вниманието на спорт и на образование. Това обикновено работи много добре. Спортните клубове винаги са много полезни и мога да ви уверя, че спортът в Нигерия много добре се възприема от народа ни. И така се дава възможност на тези млади хора да имат занимание, вместо да е, започнат да крадат или да спасят към по-храм. Спорта развива усещане за принадлежност. Благодаря. Заповядайте. Мерси. Е, Благодаря ви. Съвсем накратко. Аз ще не се от това задание за идеята за ново партньорство – Вчера в една дискусионната ни група един от млад човек ни каза, стига само сме говорили, нека да действаме. Добре, но как да действаме, всички заедно в една и съща насока. И вчера госпожа Могерини заяви, че отвъд Европейския съюз и Африканския съюз има и много други международни организации, като ООН, е, например, които работят всички тези области. Нека да обединим усилията си и мисля, че ще намерим съвместни проекти, които да благодетелстват мените хора. Аз лично като представител на ЮНЕСКО мога да ви уверя, че готови да работим в сътрудничество с всички други присъстващи на място. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Фабрикет. Може би стане малко нетрадиционно, но бих искала да дам времето си изказване на Синдия Могенди, която е създала стартъп фирма в цифровата област. Мисля, че ще бъде интересно да чуете и нея. Много ви благодаря, само че моля ви максимално кратко. Имате не повече от минута. Благодаря ви, ще си изкажа на френски. По отношение на културата, Действително бих искала да говорим за цифровизацията. Цифровизацията е много важна за културата. Тя позволява опазването на културата, предаването и на диаспората, на предъка в областта на е, музиката, видео и аудиовизуалните изкуства. Така че културата не е само материална, тя е и цифрова. Бих искала да поставя акцента върху културата като средство за образование има все повече приложения, които ви помагат да се научите да четете, да пишете или да смятате. Трябва също така да използваме потенциала на диаспората, които са се изучили тук в Европа и които могат да предадат своите умения в Африка с цифровите умения. Цифровитетът е много важна и за навлизането на жените на пазара на труда. Често те създават, си дават, моите жени си дават сметка, че също могат да учат и те, и че могат да създадат кар... кариера в Африка в тази област. И понеже ми става много време, бих искала да кажа няколко думи и за мобилността и да си дадем сметка, че основният проблем за африканците е да получат виза. Ако не получат виза за Америка, отиват в Русия или в Китай, от което губим всички. Благодаря ви. Много, много ви благодаря. Много благодаря на всички участници в нашата дискусия, на всички оратори, които ни позволиха да надникнем в ситуацията в Африка. За нас информацията беше извънредно полезна. Уверявам ви, че ще я използваме в по-нататъчната си работа, макар и не винаги едно към едно. Много съм доволна на колегата Сабине Верхайн за това, че ни обърна внимание на начина на работа. А, сега, винаги се борим да имаме повече пари, включително и за образованието в Европа. Знаем, че и тук не сме си свършили до край работата. Повярвайте ни, че полагаме всички усилия. Много благодаря. Следващото заседание е на 4 е, декември след обяд от 15 до 18.30 часа. И както винаги благодаря на нашите преводачи за работата. Приятен ден на всички!